no, quello là della, della Presidenza. per favore, se volete prendere posto. Скъпи колежки и колеги, моля ви, заемете местата си. Не разполагаме с много време, напротив. Много малко ни е времето и затова трябва да използваме всяка минута. Радваме се е, да поздравим е, е, нашият гост и събеседник, който е много-много точен. Ще ви напомня във връзка с точка 2 съобщение на председателя, че министрът на Харватия, който трябваше да бъде наш гост днес, всъщност няма да дойде. Тъй като има ангажименти във връзка с подписването на споразумението между Словения и Харватия е, във връзка с е, уреждането на граничните въпроси. Това е много важна стъпка, така че отсъствието му е абсолютно оправдано. Владимир Тротняк е, обаче ще дойде е, да се срещне с нас като ръководител на харватската делегация е, в рамките на преговорите с Европейския съюз. Размяната на мнение с генерал Морион, предвидена за утре след обед, е отказана поради стачката на железничарите във Франция и Белгия, така че на 10 ноември в 16 часа ще се срещнем с генерал Морион. Колегата Берман обаче може да се срещне с нас вместо генерал Морион, който е ръководител на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Афганистан. Знаете, че е, вторият тур бе всъщност отложен поради е, ситуацията в страната. Е, няма да караме нашата гостенка да чака прекалено дълго. Затова аз ще отложа останалите съобщения на председателя за по-късен момент. Но позволете ми все пак да поздравя една делегация от Исландия, която присъства на нашето заседание. Председателят на парламента, госпожа Йоанни Стотир, е ръководител на делегацията в делегацията има членове на Комисията по външни отношения и други членове на парламента. Позволете ми, уважаеми членове на нашата комисия по външни работи и уважаеми гости, да ви поздравя най-сърдечно. През последната седмица съветът взе важни решения – които са от ресора на нашата комисия. Затова днес ще съсредоточим вниманието си върху всички тези решения. Анализът на тези решения все още предстои. Става дума за така, основни насоки във връзка с службата по външна политика, за външна дейност – Отчасти съветът се съобрази с факта, че ние в доклад на Европейския парламент съвсем точно и изрично сме посочили, че нашата институция, че парламентът би трябвало да се разглежда като един от бюджетните органи е, във връзка с бюджета за службата за външна дейност но е, това са нашите прерогативи тук, е, които в никакъв случай не бива да се пренебрегват. Спогодбата за асоцииране с Сирия беше подписана. Подписването на тази спогодба се очакваше в продължение на няколко години, така че ние ще трябва да изразим нашето становище по нея. Смятам, че това ще бъде съгласие. По отношение на новата стратегия за Афганистан и Пакистан, ще кажа, че става дума за стратегия, която поставя акцента върху правата на човека, предимно правата на жените. В нея се разглежда ролята на политическите институции е, във връзка и с военния контрол е, върху териториите. Това е много-много важна тема. Не става дума за стратегия за излизане, става дума по-скоро за стратегия на прехода, за стратегия на на прехода, е, предназначена за този период на преход от един етап към друг. Афганистанското правителство, което е избрано по демократичен път, е изпълнено с воля да води страната по пътя на демокрацията и към благоденствие. Фактът, че вече има легитимно избрано правителство, засилва актуалността на нашата европейска стратегия. По тази причина ние трябва да разгледаме тази стратегия и да насърчим нейното изпълнение. Но Спирам с предварителните бележки. Не става дума за това да чувате моето мнение и всичко това, което аз имам да ви кажа, а ние сме поканили е, госпожа Маунстръм, просто защото искаме да чуем нейното мнение и нейната оценка. Нека да спестим време, за да можем да. Благодаря ви, господин председател. Е, разбира се, вашата комисия е много важна за мен, затова с радост приех вашата покана. Бих искал да отговоря на вашите въпроси, разбира се, но бих искала да ви съобщя и за съвета по общи въпроси и международни отношения, който състоя в Люксембург миналата седмица. Ние обсъдихме и стигнахме до заключение по много въпроси. И всъщност заседанието на съвета беше изцяло посветено на външните отношения. Още от вечерята започнахме, когато обсъдихме Иран и Западните Балкани. Иран, разбира се, е в центъра на нашето внимание, тъй като ситуацията е много бурна. Там има насилие от страна на режима и нежелание от страна на режима да води конструктивен диалог с международната общност бяха публикувани редица изявления срещу насилието спрямо дисиденти и масовите съдебни процеси и преследването на дисидентите. Тези процеси не отговарят на международните стандарти и те нарушават конституцията и законодателството на самия Иран. Отношенията с Иран очевидно ще продължат да бъдат доста изострени и единството на всичките държави членки на Европейския съюз тук е от решаващо значение. Трябва обаче да възприемем балансиран подход и ако Иран започне да взаимодейства с Европейския съюз, а не да се конфронтира с него, ние сме готови да променим нашия подход. Преди няколко седмици Върховният представител Солана, заедно с представител на Европейския съюз, се срещна с господин Халили, министр на външните работи на Иран. И на тази среща се обсъждаше необявената инсталация за обогатяване на Иран. Срещата не доведе до значителни резултати, но Иран позволи инспекторите на МАЕ да посетят тази инсталация. И също така се съгласи Иран да поръчва обогатяването на урана да се извършва в трети страни. За сега обаче получавам от Иран твърде неясни отговори и насрочено до, за по-късен етап заседание не се проведе. Така че, за съжаление, по ядреното досие няма напредък. Същото се отнася до отношенията с Иран и до ситуацията с човешките права беше подчертана необходимостта от прозрачност и гарантиране на това, ядрената програма на Иран има изцяло мирен характер. Министрите се съгласиха, че е много трудно да се даде оценка на сериозността на Иран в намерението му, както обявен, да си сътруднича с МАЕ. Министрите не изразиха оптимизъм за бъдещето. Някои дори твърдяха, че Иран продължава да обогатява уран в нарушение на резолюцията на съвета за сигурност на ООН и че санкциите трябва да бъдат продължени. Други министри посочиха, че за да бъдат санкциите ефективни, те трябва да бъдат одобрени от съвета за сигурност на ОНЕ. Също така трябва да се разгледа осъществимостта на а, възможните санкции. В председателството също така съобщи за преговорите между представителите на Европейския съюз и САЩ от една страна и представителите на Босна и Херцеговина. Европейския съюз беше представен от Карл Белт и генералния директор, господин Купер и също така имаше различни лидери от босненска страна. Съветът приветства срещата. Босна в момента се намира в ситуация на политическо боксуване, а е необходимо да се извършат мащабни реформи. Тази среща не доведе, доведе до сериозни решения, тъй като Босна продължава да отстоява една твърде максималистка позиция – но ние смятаме, че има основания за умерен оптимизъм, тъй като всички страни искат да продължи диалога и обсъждането. През следващата седмица се очаква страните да поемат ангажименти, за да се гарантира функционирането на държавата. Трябва да се обсъди какво е необходимо за европейската интеграция на Босна и тогава вече ще може да се премине от закриване на службата на върховния представител в СНА. И тогава вече Босна ще може да представи наистина една валидна заявка за членство в Европейския съюз. Обсъдихме накратко и ситуацията в Албания. В момента се очаква решение което да се вземат албанските власти през ноември. След това обсъждахме ситуацията в Близки изток. Там мирният процес е на решаващ етап. Ситуацията е много обезпокояваща, особено що се отнася до напрежението в източен Иерусалим и положението в ивицата Газа. За сега преговорите не водят до положителни резултати, а палестинските власти са много отслабени председателството сметна, че е добре да проведем една мозъчна атака, за да помислим как може Европейския съюз да допринесе за преодоляването на застоя в преговорите. Господин Солана описа своето последно посещение в региона. Каза, че е изключително важно бързо до края на годината да започнат преговорите. А също така Важно е да бъде прият план за постепенно изграждане на управлението на палестински територии и е много важно да се укрепи сътрудничеството с САЩ, т.е. между Европейски съюз и САЩ. Подчертахме, че трябва да бъде подкрепен президент Обама и че трябва да се води диалог също така и с арабската страна. Имаше доводи в полза на повишена помощ от страна на Европейския съюз за палестинските власти, за палестинската автономия. Говорихме за сигурността, включително регионалната сигурност, бежанците и ситуацията в Иерусалим. Много министри изразиха загрижено за хуманитарната ситуация в Газа и подчертаха, че е необходим по-добър достъп до територията. Имаше съгласие за значението на постоянното насърчаване на помиряването и също така усилията на Египет. Важно е също така да се запазят възможностите за възстановяване на една бъдеща палестинска държава. Обсъдихме и Афганистан. Ако ми позволите, господин председател, накратко ще спре на този въпрос – ние тогава мислехме, че ще има втори кръг от изборите. Сега вече знаем, че такъв не се състоя. Но съветът прие заключения и стратегия за по-нататъчна подкрепа от страна на Европейския съюз а Пакистан и Афганистан. Смятаме, че тези документи са важни и те ще бъдат насока за действие на Европейския съюз в този регион. Също така съветът получи сини книги отнасящи се съответно за Пакистан и за Афганистан. Над милиард евро е обема на помощта за Пакистан и Афганистан. Беше подчертано, че трябва да се работи с гражданското общество, че дейността на Европейския съюз трябва да работи в сфери, които наистина носят реална полза, като утвърждаване на върховенството на закона, по-добро управление и укрепа на гражданското общество. Европейския съюз подготвя изпращана мисия от хиляда наблюдатели. Разбира се, също така подчертахме отговорността на афганистанското правителство пред народа на Афганистан. Европейския съюз много активно и на ранен етап трябва да се ангажира в укрепването на управлението и конференцията ще се състои в Кабул. Разбира се, най-важният въпрос е как какви ще бъдат основните цели. Що се отнася до Пакистан, министрите говориха за влушаващата се ситуация с сигурността и необходимостта да бъде подпомогнато правителството в борбата му срещу военизираните групировки и бунтовници. Обсъдихме и ситуацията в Шри-Ланка, където военните действия приключиха през май, но продължават Продължава тежката ситуация с цивилното население има все още много беженци, които живеят в ужасяващи условия в лагери. За да се разгледа тази ситуация, в заключенията си съвета призова правителството на Шри-Ланка да зачита международното право. Процес на политическото решение на конфликта е твърде бавен, се посочва заключенията, и правителството се призовава да премине към един реален процес на помиряване. При това, помиряване при това трябва да бъдат отчетени потребностите на всички общности в Риланка. Бяха посочени такива нарушения, като убийства без съд и е присъда, липста на свобода за медиите и други. За това съветът призова към отговорност и също така провеждане на надлежни разследвания. Насърчаващо е, че правителството на Шри-Ланка посочи, че вътрешно разселените лица ще бъдат освободени и ще бъдат преместени. Трябва да се гарантира обаче, че това преместване е доброволно и зачита човешкото достоинство. Министрите също така подчертаха готовността на Европейския съюз да подпомага правителството на Шри-Ланка в тези усилия. И накрая обсъждахме ситуацията в Молдова. Господин Карл Билд информира за посещение на министерската тройка на 15-16 октомври в Молдова. Молдова в момента е изправена пред твърде сложна економическа ситуация. Има нужда от значителни реформи за повишаване на конкурентоспособността. В момента има ново правителство, начало на което е министър-председател Филат и европейската интеграция е сред приоритетите на новото правителство. Европейския съюз е готов да помогне, както вие знаете. Молдова е част от програмата Източно партньорство. Част от тази програма е и либерализация на визови режим – Европейския съюз стреми да ускори предоставянето на финансова помощ за Молдова. Що се отнася до приднесътровието, то съветът призова този конфликт да бъде решен в рамките на преговорите 5 плюс 1. Министрите подчертаха, че Европейския съюз трябва да се ангажира с Молдова и че трябва да бъде подкрепено правителството, което е проевропейско. Господин председател, това, това бяха основните теми, разгледани на съвета по общи въпроси. Разбира се, с радост ще отговоря на всички въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо министър. Много прецизно бе това изказване, много подробно. Повтарям, че трябва да ограничим времето за изказвания. Моля, бъдете кратки по една минута за всеки въпрос. В 17 часа трябва да приключим. Благодаря, господин председател. Добре дошла е на Сесилия Малмстръм. Тя продължава да ни липсва тук. Във връзка с, с подготовката на срещата на върха и след като чешкият президент сега подписа а, Лисабонския договор. Какъв е графикът сега? Извънредна среща на върха по отношение на заемане на най-висшите на висшите постове и евентуално изслушване тук в парламента. Какви... А, вторият ми въпрос е следният. Какви ще бъдат последиците за втория е, изборен тур, който няма да се състои? И защо Сирия вече не е готова да подписне е, договора за асоцииране? И последен въпрос. Какво мислите за споразумението а, е, за прекратяване на конфликта в Хондурас, защото бе казано, че и там сега е на лице възможност за възобновяване на преговорите? Благодаря. Председателят, косилителят Крайзълдорф има думата. Без микрофон говори оратора. Госпожо председател, госпожо министр, господин председател, немският министр Цугутенберг обяви условията в Афганистан като подобни на война е, имаме дефиниция за война в международното право и действително ситуацията е близка, защото КРИК означава правна ситуация и е, извънредна ситуация за заловени по време на война, за пленници. Каква е стратегията ви по отношение на Афганистан? Вие употребихте термина добро управление, good governance. За всички нас, в крайна сметка, целта е отново да излезем от там. В, в краткосрочен план не виждам планове, в средносрочен, според мен също, процесът ще бъде много дълъг, но съвсем ясно и точно трябва да кажем какво се случва там и мисля, че близко до военно положение състояние е доста близо доста, добро, доста добра дефиниция на международното право. Благодаря. Колегата Уотсън. Благодаря, господин председател. Бих искал да приветствам госпожа Малстром. Определено тя ни липсва и се радваме да я видим днес. Поздравления за шведското председателство, което е все по- и по много обещаващо за всички нас. Дали може да потвърдите, че Лисабонския договор ще влезе в сила на 1 декември и че Тони Блер няма да бъде първият председател на съвета. Но също така бих иска да посоча защо не беше възможно Европейския съюз да финансира борбата срещу промяната в климата. Дали бихте могли да отговорите на този въпрос? И също така бихте ли казали защо Иран се стреми към разработване на ядрено оръжие? Благодаря. Колегата Луначек има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо министр, три кратки въпроса. Първо за Косово. Как вие смятате, че ситуацията ще се развие в съвета, в следващия предстоящ съвет, в светлината на либерализацията на визовия режим за Косово? Доклада за напредъка подготвен господин Рен, посочва, че трябва да има визов диалог с цел либерализация на визовия режим. Смятате ли, че ще има напредък с това в съвет също така? Второто, доклада за напредъка казва, че преговорите с Македония бившата Югославска република Македония трябва да започнат. Смятате ли, че има възможност, че това ще случи на следващия съвет? Благодаря. Onorevole Lunacek, la parola al collega Atkins per un minuto. Um, Съвсем накратко, господин председател. В деня, в който още пет британски войници са били убити в Афганистан, Бих искал да попитам госпожа Малстром, дали можехте да ни, бихте могли да ни дадете информация за това дали други държави членки на Европейския съюз биха могли да допринесат по по-значим начин с войски и ресурси. Дали има някакъв напредък в борбата с корупция, която като че ли обкръжава афганистанското правителство. И ние Знаем, че президентът Барак Обама предложи 6-месечен план, но дали ще има някакви действия, на само думи. Също така искам да питам дали нещо се обсъждало, което да е свързано с проблемите на Палестина и на Газа, от гледна точка на подпомагане на инфраструктурата, здравеопазването, водоснабдяването и канализацията и други подобни проблеми. Благодаря. Господин Майер. Благодаря, gracias, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Временното споразумение между различните страни в Хондурас се бе постигнато след съвета на министрите по външни работи. От вас бих желал обаче да чуя следното. Става дума за това отново президентът Селая да заеме поста си, но явно това няма да бъде лесно постижимо и няма да е лесно да се възстановят нормалните обстоятелства и условия в Хондурас. Международната общност, Съединените щати се а, стремят да следят нещата там а, и а, с цел с цел да, бъде постигнато, да бъдат постигнати условията на споразумението. Какво ще бъде отношението на Европейския съвет, ако това не се осъществи? Дали поведението ви ще бъде подобно на Организацията на Обединените нации? Е, и също както Съединените щати няма да признаете ситуацията. Колегата Касолидис има думата. Господин председател, два много кратки въпроса. Първо, бих искал да помоля госпожа министър да даде оценка на ролята на Сърбия в светлината на усилията на Европейския съюз и САЩ спрямо Босна и Херцеговина – каква роля играе Белград спрямо босненските сърби? Вторият ми въпрос. Минали уикенд бях в Кайро и разбрах за загрижеността там, свързана с, с джамията, и това е нещо, което създава проблеми за умерените палестинци. Това е нещо, което вълнува целия мусулмански свят. Колегата Гомес има думата за една минута. И с това ще приключим първият е, кръг от въпроси към госпожа министра. Добре дошла отново, госпожа министър. Един въпрос, който не беше посочена е именно израелските селища. Вие нищо не спомнахте за него. Дали този въпрос вече не е актуален за съвета? Второ, за Афганистан. По какъв начин може да бъде повлиян стратегията на САЩ, така че тя да почне да се осъществява на място? Съдебната система блестеше със своето отсъствие от тази програма, а това е сериозен проблем за Афганистан. Третия въпрос за Шри-Ланка. Защо беше замразена системата GSP+. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Ще помоля госпожа министра да отговори на въпросите. Заповядайте. Да, благодаря ви. Благодаря за всички въпроси. Ще ги групирам по теми вместо да отговарям на всеки един отделен въпрос. Първо бих искала да кажа, че всички много съжаляваме за загиналите военнослужащи в Афганистан. Това е много тежко за семействата на загиналите. 35 000 са военнослужащите и други служители на Европейски съюз там. Това е най-голямото ни присъствие – след края на войната. Говоря за европейските държави членки. Това е сериозно присъствие. И Европейския съюз има дългосрочен ангажимент към Афганистан. Сега в момента е необходима по-широка стратегия за Афганистан. Не само военното присъствие е важно и то ще продължи в обозримо бъдеще, но също така важно е как да обединим това присъствие с помощта ни за афганистанците при изграждането на една по-силна държава, при по-активно участие на гражданите, при по-активно гражданско общество, борбата с корупцията, по-активно участие на жените в обществения живот. Това е много важно. Разбира се, това ще отнеме време, но ние трябва да го правим. Ние се надяваме, че постепенно новото правителство и президентът Карзай ще могат да, да се справят с тази ситуация и да прекъснат някои връзки, които пречат на напредъка. Разбира се, върховенството на закона е много важно и точно за това е много важна полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан. Ние в председателството работи много сериозно, ние се стремим да формулираме една стратегия за това и също така в нашите разговори с САЩ много често подчертаваме значението на дейността ни спрямо Афганистан и Пакистан. Ние знаем, че това също е един от приоритетите на американската администрация. Много е важно да разглеждаме този конфликт в регионален аспект. Ситуацията в Пакистан е различна, обаче има взаимно влияние, за това регионалното измерение е много важно. За това обсъжданията ни бяха съсредоточени върху това, но мисля си, че вече сме създали една основа за по-последователна стратегия, която да укрепва дейността ни и в цивилния сектор и сектора на гражданското общество, а не само във военния сектор. Както знаете, господин Клаус подписа Лисабонския договор вчера, така че на 1 декември договорът ще влезе в сила. Точният график все още не е потвърден. Разбира се, в момента шведското председателство поддържа контакти с министр-председателите и правителствата на държавите членки, за да се уточнят двете кандидатури, но все още не мога да изказвам предположение. Но господин Райнфелд, като председател на съвета, в скоро време ще свика нов Европейски съвет, но за сега датата още не е определена. Но така или иначе Лисабонския договор се очаква да влезе в сила на 1 декември. Финансирането на борбата срещу промяната в климата. Да, ние имаме европейския мандат и това е добре. Ние като председателство ще се стремим да постигнем напредък, но вече имаме съгласие за рамката, необходимостта от финансирането. Ние създадем създадохме работна група, която ще разработи механизмите за вътрешно разпределение на отговорностите, включително финансовите отговорности. Възоснова на такива показатели като БВП и обема на емисиите и претеглянето на тези показатели и най-бедните страни разбира се, ще получат помощ от Европейския съюз, но също така ще насърчаваме всички други страни, особено страните от приложение 1, като Австралия и САЩ, да излязат с предложение за конкретно финансиране. Смятам, че имаме силен мандат за това и Европейски съюз продължава да има водеща роля и ние сме внесли най-радикалните предложения до сега за Македония. Да, много се радваме, че комисията препоръча да се започнат преговори и да се определи дата. Ние знаем, че проблемът не е решен проблемът с е името, но знаем, че новото правителство на Гърция се стреми да постигне напредък по този въпрос и се надявам, че още през декември ще имаме напредък. За Косово. Както знаете, Косово не беше част от първите дискусии. За това сега искаме Сърбия, Черна гора и Македония да влязат вече в релсите по пътя към Европейския съюз. А Косово, разбира се, ще трябва да настигне този процес. Разбира се, Косово също се обсъжда, но в Косово все още има много повече работа, която трябва да се извърши в сравнение с споменатите от мен три страни, но ние водим диалог с комисията за това как да постигнем по-бърз напредък ще има също така доклад за напредъка и той ще се обсъжда на заседанието по общи, на съвета по общи въпроси през декември. Господин Кардел, се е предложил дата 10 декември. Сирия. Смятам, че Сирия видя, че за страната има полза от подписването на споразумение с Европейския съюз. Край на кащата везните за Сирия бяха наклонени благодарение на предимство на търговията с Европейския съюз, въпреки отказа на Сирия в резултат от това споразумение от редица мита и тарифи. Също така наблюдаваме напред. Виждаме напредък и е важно страните, с които преговаряме, да видят, че процеса на реформите се изплаща един вид, че той е благоприятен за тях. За Близкия изток. Отговорът ми е не. Не, на тази конкретна среща не се обсъждаха въпроса на инфраструктурата, израелски, израелските селища. Тези конкретни въпроси не се обсъждаха, но вие знаете, че Близкият изток винаги е на дневния ред на всички заседания на съвета по общи въпроси и позицията на Европейския съюз по израелските селища е добре известна. За Хондурас. Извинете. Да, разбира се, следи много внимателно ситуацията и председателството и излезе с редица декларации. Все още е трудно да се каже дали ще бъде постигнат компромис между мечелетия и Зелая, но ние обсъждахме възможните мерки. Ако не бъде постигнат компромис, аз съм сигурна, че дебатът ще започне отново в съвета. В момента изчакваме да видим как ще се развие ситуация в Хондурас, но, както казах, внимателно следим ситуацията и знаем, че предстоящото испанско председателство също много внимателно следи ситуацията. Eh, Благодаря ви. А сега преминаваме към вторият кръг от въпроси, колегата Петеринг. Господин председател, госпожо министър, ще се върна на темата близък изток. Колежката Гомес зададе въпрос във връзка с този регион. Ние в Европейския съюз винаги сме защитавали правото на съществуване на държавата Израел, но същевременно сме защитавали правото на е, създаване на палестинска държава. Смятам, че е много тревожно това, че Американското правителство очевидно променя така, отношението си по въпроса за изгражданите селища и настоявам за това, че изграждането на тези селища и разширяването на територията с селищата не е необходима за постигането на мира в този регион. Благодаря на колегата Петринка, а сега давам думата на колегата Бран. Имам въпрос за службата за външни действия. В приятия документ се казва, че конкретното разделение на труда за програмирането, за програмиращите и други инструменти ще бъде приключено до края на 2009 година. Това е страница четвърта документа. Това ме изненадва, защото първо трябва да получим предложение от върховния представител, а такъв още не е назначен. Искам да ви попитам как виждате този процес. И сега по въпроса за Шри-Ланка и системата за общи преференции плюс. Защо беше взето решение за замразяването на прилагането на тази схема? И последно, вие говорихте за диалог с Либия – и регулирането на миграцията и борбата с незаконната иммиграция. Бихте ли ни казали какво е състоянието на преговорите между Европейски съюз и Либия по споразумението с тази страна? Благодаря. Давам думата на колегата Танок за една минута. Бих искал да ви попитам Госпожо министър, дали се говореше за предстоящата среща на върха Европейски съюз с Русия и дали се говореше за факта, че Русия продължава да настоява да подкрепя ядрената програма на Иран? И също така Русия заплашва с продажба на Иран на ракети, което е заплаха за Израел. И още един въпрос, който е свързан с дейността на тази парламентарна комисия следващия върховен представител ще бъде и заместник председател на комисията. Дали това не е противоречие? Няма ли противоречие между тези две роли? Дали върховният представител ще се явява пред тази комисия за изслушване при положение, че този човек ще бъде и заместник председател на комисията? Благодаря ви. Благодаря ви, колега Тано. Колега Лезинг, една минута. Благодаря. Имам въпрос по Африка. Имаше и резолюция на съвета, що се отнася до региона с големите езера във връзка с Конго. И в тази декларация се обръща внимание на това, че не само а, престъпници, но и а, други групи а, извършват тежки престъпления. От това могат да направя заключение, че ОЙСЕК в своите усилия за сектора за сигурност в крайна сметка носи също отговорност. Госпожо министр, вие как оценявате ОЙСЕК? И накрая един въпрос по Пакистан, който е в същата посока изречението в плана за действие на Европейския съюз. Там се предвиждат съответните средства за изграждане на капацитети за борба с тероризма, събужда въпроси. В каква форма, под каква форма ще трябва да се предложи помощ тук? Планира ли се реформа на а, сектора също така? Благодаря. Grazie onorevole Lösing. La parola per un minuto al collega Landsbergis има думата за една минута. Имам два съвсем лесни за отговор въпроса, отнасящи се до Русия. Дали председател следи ситуацията с практиката на Русия? Очевидно Русия се подготвя за нови военни действия. Какво е мнението на председателството? Второ, по какъв начин се обяснява и испанската блокада и при издаването на визи на грузинците? Дали раздаваните от Русия паспорти са по-добре разглеждани от Европейския съюз? Дали председателството е готово да преодолее техническите пречки, свързани с тези паспорти? Благодаря ви. Благодаря, Даваме думата на колежката Лия Линсън. На колегата Лия Линсън. Извинете. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, бих желал да ви задам един въпрос, който засяга тема, която вече сме обсъждали още по времето, по което аз бях член на Полския парламент. Така да се каже, става дума за източното партньорство. Каква е перспективата, от която вие оценявате постигнатото по време на вашето председателство във връзка с програмата за страните в Източна Европа? Въпросът ми се отнесе най-вече за Беларус. гражданското общество и опозицията би трябвало да бъдат включени в един обстоен анализ и оценка на ситуацията в страната. Благодаря ви. Госпожа Келис. Идвам от посещение на делегация в Палестина миналата седмица. И мога да потвърдя, че политиката на изграждане на селищата продължава. Заселват се е, големи е, групи от хора и също времено около 53 души бяха е, изгонени, прокудени от територията, на която бяха прекарали живота си. Цели големи семейства и родове са прогонени. Какво става и с хората, които работят в условията на окупация? <clears throat> Как ще осигурим, освен това, на сигурността на хората, които работят там, най-вече в селското стопанство и е, сега колегата Муняс за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Не знае дали е, всичко разбрах правилно. Но вие като че ли казахте, че испанското правителство именно ще трябва, испанското председателство, така да се каже, на Европейския съюз, ще трябва да продължи да работи по въпроса с Грузия. Може би нещо не съм е, разбрал. Да. Е, какво точно имахте предвид, че Испанското председателство няма да може да отговори на задълженията, които има като в е, тази си функция. Бихте ли ни пояснили нещо повече? Благодаря. Казва следващият оратор. Добър ден, госпожо Малстрем. Хубаво е, че сте тук, сред нас. Ще ви задам въпрос във връзка с Сирия. Вие съобщихте, че е, всъщност споразумението с Сирия е подписано. Аз за първи път чувам за това. <clears throat> Да, Говориме за спогадба, за свободна търговия, която трябва да бъде ускорена, но ние все пак имахме определени резерви във връзка с ситуацията относно правата на човека. Е, бихте ли ни казали точно всъщност какво е положението? Ще има ли при подписването на това споразумение все пак някаква специална клауза, която настоява или изисква от Сирия спазване на правата на човека. Какво е положението в Тунис и отношението на съвета към Тунис? Там има хора, които се затварят без да са ясни правните съображения за едно съдържане потискат се правата на човека, поне е, така изглеждат нещата е, на основата на информацията, която получаваме от тази страна. Ще ни кажете ли какво е вашето отношение към тази е, ситуация и към всичко това, което получаваме като информация? И така, накрая, за една минута, господин Найс. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Ще продължа мислите, които вече бяха изказани. Хубаво би било да кажете какво е отношението ви към формулировката на новия министр на отбраната в Германия, именно, че в Афганистан има военноподобно положение? Вие не ни дадохте отговор. Освен това, е, бе преизбран е, президента Карсай. Ние знаем, е, че при първия тур на изборите имаше много фалшифициране. Да го кажем направо така. И какво стана? Защо в крайна сметка се отложи втория тур? Благодаря ви за въпросите. Сега давам думата за отговор на тези въпроси от втория тур на госпожа министра. Благодаря. Виждам, че няма промяна нито в интензитета, нито в разнообразието на въпросите. Господин Пьотеринг, както и на другите, искам да ви кажа, че аз съм наясно колко Европейския парламент е ангажиран с израелско-палестинския конфликт. Искам да ви напомня само, че госпожа Клинтън каза, че трябва още да се работи в Израел. Що се отнася до Иерусалим, няколко от вас попитаха за разрушаването на жилища. Председателството излез декларация, в която посочи, че тези дейности са незаконни според международното право и ние трябва много ясно да осъждаме подобни действия. Разбира се, това е ключът към решението на конфликта да се прекратят подобни дейности. Също така казахме, че продуктите, произведени в израелските селища, не подлежат на свобода а, при преминаване през митниците, но разбира се, ясно е, че те подлежат на търговия. Но в нашите преговори с Израел ние ясно посочихме, че под държавата Израел ние подразбираме територията от 1967 година. Това е нашата дефиниция за държавата Израел и нейната територия. Така че ние не включваме окупираните територии. За Шри-Ланка – обсъждахме този въпрос. Работната група посочи, че властите в Шри-Ланка не са приложили съответните резолюции на ОНЕ и необходимите конвенции. За това ще трябва да продължим диалога с тези власти и в момента това се обсъжда от работната група на съвета. Разбира се, ние ще следим ситуацията за Русия. Русия като цяло не се е обсъждала. Знам, че ще има дебат насрочен за мини-сесията и той ще е посветен на Русия. Ние ще се върнем към този въпрос там и разбира се, очаква се среща на върха Европейски съюз Русия. Ние ще докладваме на Европейския парламент за тази среща на върха. Но разбира се, ние искаме Русия да зачита териториалната цялост на Грузия. Трябва да положим максимални усилия да убедим Русия, че не и в нейн интерес да подпомага Иран да се милитаризира при тези условия. Разбира се, на срещата с Русия този въпрос ще бъде обсъден на един по-късен етап. За Беларус. Имахме диалог от страна на шведското председателство. Имахме диалог с неправителствените организации, с представителите на опозиционните партии. Аз присъствах на тази среща, също така през май в Прага имаше паралелни дейности, когато беше официално обявено откриването на източното партньорство и там имахме срещи с представители на гражданското общество на Беларус, защото наистина е много важно да поддържаме контакти с тях и трябва да намерим начин да осъществяваме контакти с гражданското общество в Беларус. И на следващия съвет Беларус ще бъде включена в дневния ред и ще се върнем към този въпрос отново. Върховният представител, разбира се, е и заместник-председател на комисията. Затова, когато той е назначен, той ще бъде в Европейския парламент за изслушване и за проверка Разбира се, Европейския парламент също така трябва да установи необходимите контакти. Разбира се, важно е кога този човек ще бъде назначен и е много важно този човек да бъде изслушан от Комисията по външни отношения. Ние поддържаме контакт с представителя на парламента, включително и господин Бузек. И в момента в който имаме ясна представа за това, кой ще бъде този човек. Разбира се, той ще дойде в Европейския парламент и ще се срещне с парламента. Също така е заявено, че рамката на Европейската служба за външна дейност, както е била съгласувана от Европейския съвет, що се отнася до предмета на дейността, осигуряван с персонал, всичко това ще бъде предоставено на върховния представител и разбира се, съдържанието ще бъде уточнено. Много подробности ще бъдат включени след подробни обсъждания с Европейския парламент. И това ще бъде решено от съвета не по-късно от април следващата година. Мисля си, че господин председател каза в начало, че Сирия подписа споразумението. Разбира се, много добре си спомням дискусията в тази комисия за проблема с човешките права в сили. Разбира се, включихме както винаги клаузи, отнасящи се до човешките права. И имаме възможност да обсъждаме с Сирия проблемите с човешките права. Също така вярно е, че Имаше отделно изявление, в което се подчертаваше, че Европейския съюз придава особено значение на човешките права в този контекст. И разбира се, това не променя разпоредбите на споразумението, но просто имаше и отделно изявление и ви моля за извинение, ако това е предизвикало някакво объркване. Сега за Конго. Може би е имало проблем с превода. Uh, е, би трябвало да проверя нещата и тогава ще мога да ви отговоря за Конго. Просто в момента не съм подготвена, за съжаление. Мисля, че това е всичко. Грузия, казва председателстващи. Ja, men vad var det han ville? Han какво попитахте? Извинете, извинете. Въпросът беше за новата ситуация, която може да се повтори, тъй като в Русия се активизира военната пропаганда. Също така Испания е блокирала издаването на визи за гражданите на Грузия. Много е странно, че хората, които са получили от Русия руски паспорти, ще бъдат с по-лесен достъп до Европейския съюз, отколкото хората, които са останали лоялни на своята година Грузия. Сега за Грузия. Механизмът за облегчаване на визовия режим е предмет на двустранни преговори. Може би ви бихте могли да попитате депутатите от Испания, какво точно се е случило в Мадрид но разбира се, в нашото споразумение с Грузия облегчението на визови режим е важен компонент и през декември на съвета по общи въпроси ще се обсъжда, разбира се, този въпрос в контекста на източното партньорство и е нашия напредък по този въпрос. Благодаря. А, един въпрос имаше за Пакистан, госпожо министър, на който не отговорихте. Не отговорихте на нито един въпрос от моите министри, е, от моите въпроси. Исках само да отбележа това. Дебатът приключи. Допълнението не беше предвидено, което направихте, защото не ви бях дал думата така или иначе вече просрочихме времето. Благодарим на министъра за нейните отговори, за всичко, което е, ни представи. Е, бихме искали този диалог да продължи. Онова, което не можахме да задълбочим днес, е, бихме могли да обсъдим на следващото заседание. Благодаря ви и довиждане. Колеги, per favore, se volete prendere posto, Колеги, ще ви помоля отново да седнете. Ще разгледаме следващата точка от дневния ред. Ако, някой, ако някому се налага да напусне заседанието, моля да го направи бързо, за да можем да продължим работата си. И то съвсем спокойно и тихо. Сега, следващата ни тема е промяна на инструмента за стабилност. Госпожа Франциска Брантнер е докладчик. Тя има думата. Заповядайте. Благодаря ви. Мисля, че е малко шумно, може би да изчакам. Много ви моля, у нези лица, които не проявяват интерес към работата ни, бързо и мълчаливо да напуснат залата. Ако искате, ако ви се налага да разговаряте, моля, направете го в коридора. Госпожа Брантнер. Да, днес бих желала да говоря за инструмента за стабилност, което е инструмент за финансиране на Европейския съюз, за превенция на конфликтите, управление на кризи и създаване на мир в дългосрочен аспект. Искам да, обе... да представя инструмента накратко и да представя измененията, които сме въвели. Ще ви направя един преглед. Много е трудно, когато е толкова шумно да се говори, господин председател, както и да е. Това е един инструмент, който е а, установен за законодателството. Той е допълнителен и се прилага с. А, мерки, които е, са прияти от Европейския съюз, преследва цели на общата сигурност. Е, това е един допълващ инструмент, както вече казах. Той има е, възможност да финансира проекти в две основни ситуации. Едната от двете ситуации е ситуацията на криза и зараждаща се криза – когато е, страната е на ръба на изпадането в конфликт или когато е предвидимо, че ще настъпи криза в съответната страна. И това е част е, от е, бюджета, който не е прегромиран предварително, но той е отворен, защото може да се предвиди къде в бъдеще ще има криза. Това е най-голямата част от бюджета и от този инструмент за стабилност става дума за 73%, които се използват за ситуации на кризи и пораждащи се кризи. Много често се стига до това, че членове на комисията и на съвета използват тези средства а, и за други кризи. Често те не намират а, достатъчно средства. Това е първата ситуация. След това имаме втората ситуация, в която може да се извърши финансирането. Условия на, при стабилни условия, не криза, но когато се налага да се осигури готовност и също така да се вземат мерки в ситуация на заплаха. Става дума за 27%, т.е. ограничени са средствата. И последната ситуация се покрива от член 4, три основни сфери на, на меса. Първата е а, когато се наложи да се осигури сигурност на критична инфраструктура и публичното здравеопазване. И тук средствата са ограничени до 7%, 7% за момента. Тук се започва от политика, на, свързана с наркотиците, здравеопазването. Доста широки са целите тук. И освен това имаме една втора линия на стабилните условия. Става дума за готовност и намаляване на заплахата от радиологични и други заплахи. 15% от бюджета се предвижда тук. И последната сфера са формиране на капацитет, изграждане на капацитет и 5%. Що се отнася до дългосрочните мерки, тук става дума за партньорството за създаване на мир. Това е партньорство с участници от гражданското общество и това партньорство не е заложено в оригиналния законодателен текст, но трябва да бъде създадено чрез средство на комисията. То е, инициирано всъщност с такова писмо от 2006 година и важна част от сътрудничество на комисията с гражданското общество при е, създаването на мир в дългосрочен аспект е това. Е, измененията е, целят преди всичко са насочени преди всичко към партньорството в текста от 2006 година – това е важен а, политически инструмент и важно сътрудничество с гражданското общество в тази област и бихме искали това да бъде а, отразено, един вид признато и в законодателния текст. А, второто изменение се отнася до едно предложение на комисията. Предложението на комисията а, цели увеличаване на финансирането и първата линия, която ви посочих, става дума за а, стабилни условия. Тук а, увеличаването да е от 7 до 10%, т.е. в тази област да се харчат повече пари. А, мисля, че като цяло можем да се съгласим с това, но искам да попитам какви са приоритетите, които иска да, да постави комисията. Защо тя иска да харчи допълнително пари? Защото тази сфера е а, прекалено широка. А, искам да е, бихме искали да получим някакви индикации в каква посока ще се разходват тези средства, защото самия член като цяло е доста широк и е, непрецизен. Другото изменение е, касае също така нестабилните условия и тук бихме искали да се добави текст за какво да се използват средствата. Да се използват за развитието, организирането на гражданското общество и участието му в политическия процес, включая мерки за подобряване положението на жените в такива процеси и мерки за плуралистични и така нататък медии. До този момент има средства, които е, са определени за подкрепа на жените и подобни е, действия по време на криза. След това освен това има финансиране от нашия инструмент за страните при нормални условия. Така че средствата се отпускат за лобизъм и така нататък в тази област. Но там, където липсват средства, е, е в средствата на прехода там, е, когато се установява и приема конституция, когато се определя какви постове да, в кои постове евентуално да бъдат назначени жени. Това е фаза, в която след кризата, така да се каже, са необходими средства, са необходими медии. И мислим, че в тази преходна фаза тези две точки трябва да бъдат подкрепени и инструментът може да играе важна роля. Това са измененията до тук и аз бих искала да подчертая, че действително повече неща се случват между съвета и комисията, Що се отнася до а, леките огнестрелни оръжия и малките оръжия, това е битка между комисията и съвета. Дали това е общностна политика, дали е политика на CFSP, и те е, в момента се води дело пред е, Съда на Европейските общности. Той казва, съдът казва, комисият, на комисията се позволява да регулира този процес. Въпросът е какво е разпределението на работата между комисията и съвета. Ние си мислим, че това, от което се нуждаем е политическа декларация, консенсус по отношение на това как работим заедно като Европейски съюз по този въпрос, а не да се боричкаме върху някакъв прекалено стриктен текст. Европейската комисия и парламентът се занимава с този въпрос съветът ще продължи да работи по тези въпроси, но и комисията, такова е решението на съвета и трябва да намерим път за разрешаване на този въпрос ще бъде смешно, ако е, ние е, прекараме седмици преди, е, в спорове, преди да разрешим този е, въпрос. Аз съм във връзка и с комисията, и с е, съвета, неофициално по тези въпроси и се надявам да успеем да разрешим този въпрос, така че да е, е, подобрим сътрудничеството, защото това ограничава ролята на Европейския съюз в тази област. това е много важен въпрос. Така че очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря Благодаря ви, госпожо докладчик. Започваме с разискванията. Госпожа Люзинг от името на Обединената левица. Благодаря ви, господин председател, за думата, която ми давате. Ще посоча на първо място, че има много положителни моменти в този инструмент. Например, помощта във връзка с децата войници. Има наистина много-много положителни неща в рамките на този инструмент. Ние във всеки случай виждаме един принципен проблем. И то не само един принципен проблем. От една страна, дефиницията на понятието криза във връзка с този инструмент. Според нас понятието е твърде широко дефинирано – толкова широко, че почти всяка ситуация може в крайна сметка да се окачестви като криза и съответно да се поиска прилагане на инструмента. Обединената левица вижда проблем и във връзка с а, така, някои граждански, така да се каже, моменти в европейската политика за сигурност и отбрана. Ние бихме желали да се гарантира прилагането на този инструмент в много важни области от гледна точка на Европейския съюз. Сега трябва вече да прочета някои от текстовете в документа, който сме разработили. Колежката посочи вече, че измененията предвиждат в рамките на член 4, параграф 1 от регламента да се увеличат от 7 на 10%. Като се предвижда най-вече е, да се подобрят е, доставките, да се подобри снабдяването, да се подобри инфраструктурата. Това е, е подчертано и в специалния доклад за 2007-2010 година. Ние се отнасяме критично към едно такава увеличение. И още нещо във връзка с е, Европейската политика за отбрана и сигурност. Е, в годишния доклад на комисията е, се предвижда така, свързване на европейската политика за сигурност и отбрана и инструмента за стабилност. Не смятате ли, че има така критични моменти в едно такова тясно свързване. Благодаря на госпожа Лезинг. А сега ще дам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. На първо място ще благодаря на госпожа Брантнер за много съвестната работа, за доброто сътрудничество с докладчиците в сянка от другите политически групи. Ние в рамките на социалистическата група в Европейския парламент е, в общи линии сме съгласни с първите две изменения, които се предлагат. Във връзка с е, по-активното включване на гражданското общество и ролята на жените, а също и за е, партньорствата с Европейския съюз за укрепване на мира. В първоначалния регламент се предвиждаха други положения, така че момента е подходящ за подобни изменения. Ние сме съгласни с увеличаване на финансовите средства, но същевременно би било Добре, да се е, върнем към това, което сме приели преди две години тук в Европейския парламент във връзка с е, разглеждания инструмент. Тогава ние е, помолихме за разработването на програма или на план, е, стратегически план с е, определени дейности и мерки. И госпожа Брантнер е права посочвайки, че е, комисията не уточнява все пак, е, е, за какво точно са предвидени тези допълнителни 3%, с които се увеличават бюджетните средства от 7 на 10? Не можем винаги да се връщаме към е, и да започваме от Адам и Ева. Този регламент бе разглеждан преди две години. Говорихме за времето преди кризата, по време на кризата, след кризата. И естествено се използва твърде много време и се губи много време за прилагане на политическите мерки по отношение на сигурността и е, военните действия в рамките на нашата обща е, европейска политика за е, сигурност и отбрана е, се предвижда едно по-тясно свързване на мисиите на Европейския съюз с инструмента и затова изменение 5 според нас е неподходящо. Да, освен това и следващото изменение, като че ли е, не е непременно необходимо, всички е, права трябва да се съобразяват, естествено те всички са важни, е, най-вече в рамките на така, равното третиране. И така, в заключение, още веднъж ще благодаря на госпожа Брантнер за измененията, които тя предлага и за работата, която е свършила. Колежката Гомес има думата. Колегата Мунис беше много ясна в своята подкрепа на докладчика. Изцяло подкрепям това. Бих искала само да подчертая още веднъж, още веднъж значението на изменението в което се говори за ролята на жените в политическите процеси. Бих искала също така да потвърдя това, което казва докладчика, че комисията и съвета трябва да спрат тези дрязги, кой какво трябва да прави в борбата срещу разпространението на лекото и стрелково оръжие. И накрая, както каза и колегата Мунис, не можем да се съгласим с измененията на госпожа Лузинг. Изцяло съм несъгласна с отхвърлянето на това, че трябва да се съчетават военните и цивилните аспекти на дейността. Това е много неевропейския подход. Европейският подход е точно, че трябва да се съчетават и военните и цивилните аспекти – това е много важно, за да се цивилизова, да се придаде цивилен характер на военния аспект. Това е важно за постигане на стратегическите цивилни цели. Така че абсолютно не съм съгласна с тези изменения. Благодаря ви.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 Хубаво би било да чуем и становището на представителите на комисията. Може би ще можете в рамките на 30 секунди да вземете отношение по въпросите. 5 секунди дори ще са достатъчни. Госпожа Лезинг е права, когато говори за криза. Става дума не за връщане назад, а за разширяване на дефиницията на понятието криза. Това беше, е, което желаях да кажа. Благодаря ви. А сега да дадем думата на комисията. Много ви моля, бъдете кратки. Благодаря, господин председател някои разяснения и бележки от страна на комисията. Ще започна с измененията, предложени от докладчика. Това са изменения, свързани с формулировките, отнасящи се до ролята на жените в процесите след конфликта. Смятам, че докладчика ще съгласи, че тези въпроси в момента се реализират от комисията в съответствие с инструмента. Т.е. няма нужда това да се включва в регламента. Аз е, по-скоро го разбирам като политическо изявление. Разбира се, това партньорство също така ще получи допълнително финансиране и ще представим на парламента Комисията по Програмата за действие на комисията за 2010 година, това ще стане своевременно и вие ще имате право на контрол и ще може да обсъдите документа и вие ще видите, че тези теми ще бъдат обхванати. Това беше за партньорството. Що се отнася до ролята на жените, ние имаме конкретно заделени средства по член 3. Те ще се насочват за подкрепване на резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ 1325 за ролята на жените. Същото въжи и за партньорството при изграждане на мира. Ние сме съгласни, тъй като ние работим вече в тази посока. И сега две кратки бележки по измененията, предложени от госпожа Льозинг – Дефиницията на кризата в член 31 не е нещо, което ние формулирахме. Това е една специализирана техническа дефиниция, която практически се повтаря в правилата за прилагане на финансовия регламент. И тази разпоредба позволява на комисията да мобилизира бюджетни средства и да подписва договори с необходимата скорост, без да се обръща към процедурите за международни търгове, които изискват срок от 12 месеца преди да започнат да се разходват средствата. И тази дефиниция е широка точно, за да може да обхване различни сценарии и възможности, свързани с кризата. Но текстът вече е включен в финансовия регламент. Защото ако искате да промени тази дефиниция, това означава, че ще трябва да се промени и финансовия регламент. А точно тази разпоредба ни дава възможност да реагираме максимално бързо. И последната бележка по цивилните и военни аспекти на управлението на кризите от страна на Европейския съюз. Разбира се, това е един цивилен инструмент за цивилни мерки в рамките на общностните политики. И ние просто нямаме никакви правни основания да извършваме разходи за военни цели. И повечето от мисиите в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана са цивилни мисии, например, това са наблюдатели. А военната мисия на Европейския съюз беше необходима за Чад, за да се защити бежански лагер в източен Чад, пълен с бежанци от Дарфор трябваше да бъдат защитени тези хора от военизирани групировки, идващи от Судан. И това беше направено с изпращане на европейски военнослужащи. Ние също така имахме съвместна програма с ООН да обучим полицията в Чад, да може тя да защитава тези бежанци в чат. И тук точно цивилният инструмент беше използван и допълнен с един военен аспект, който беше обаче хуманитарен по своя характер. Това е което имаме предвид, когато говорим за взаимно допълване на военни цивилни аспект. Същия случай имахме е, с Грузия, където имаше една мисия с 300 наблюдатели в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана, но също така имахме и военен компонент за защита на вътрешно разселените лица но се водеше също така и подпомагане на процес на помиряване между воюващите страни. Моят колега ще говори за член 4 и за 10% финансиране. Благодаря. Съвсем накратко, преди да премина към 10%. Много сме благодарни на парламента за подкрепата при въпроса за борбата с лекото и стрелково оръжие. Ние смятаме, че е много важно Европейският съюз да може като е единно цяло да прилага тези мерки и във внимание, в центъра на вниманието ни е този въпрос, така как той трябва да бъде разглеждан от общността. Затова ние подкрепяме вашата подкрепа. Съвсем кратко за това, защо поискахме да се увеличи финансирането по член 451, който се отнася до регионалните заплахи. Ние в момента Продължаваме обсъждането, включително и с докладчика за това, кои са нашите приоритетни действия. Някои сфери вече могат да бъдат очертани ясно. Намаляването на финансирането се наблюдава в някои сфери, защото се променят инструментите от 2006, 2006 година. Например, борбата за наркотици беше един такъв случай, тъй като имаше инструмент за борба с трафика на наркотици. Обаче поради липса на достатъчно финансиране ние не можехме да решим по всеобхватен начин проблема с трафика на наркотици. Ние смятаме, че това е част от Европейската стратегия за борба с наркотиците и затова този аспект трябва да бъде реализиран. Вторият момент е прекратяването или изречането на някои бюджетни пера. Ние започнахме да включваме този аспект в националните и регионалните планове за действие, но все още имаме някои структури, които, например, са свързани с изпълнение на конвенцията от Отава. Обаче точно инструмента за стабилност ще бъде този, който ще вземе с въпроса за мините и изпълнението на Отавската конвенция. А що се отнася до финансирането по член 451. Както знаете, следващата година ще влезе в сила конвенцията за забрана на касетечно оръжие. Трябва да имаме средства, за да реализираме тази конвенция. И точно по член 451 ние има възможности. Също така обсъждаме и проблемът с лекото и стрелково оръжие. И разбира се, за това ни трябват средства, финансови средства. И това също влиза в обхвата на член 451. Повишаването на максималните налични средства е оправдано. Ние говорим за между 40 и 60 милиона и тук спирам. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Госпожо Брантнер, вие желаете ли да вземете думата, но съвсем накратко, защото времето ни приключи. Естествено, и преди гласуването на 10 ноември вие ще имате възможност да ни кажете най-същественото, което мислите. Благодаря. Бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка и на комисията за много полезната информация тя наистина ще ни е полезна, за да можем да вземем решение. Що се отнася по военното и цивилното сътрудничество, мисля си, че отговорът беше наистина много добър. Много благодаря на комисията за укрепването на партньорството за изграждане мира. По ролята на жените мога да кажа, че ще имаме нов комисар и аз бих искала да се гарантира това, че този аспект също ще бъде отразен. Чудесно! Това бе наистина а, забележителна а, бързина, а, с която изразихте мнението си. А сега а, ръководителят на преговорите а, от харватска страна е сред нас. Позволете ми да го поздравя, да му кажа добре дошъл. Намираме се в фаза, в която можем да бъдем оптимисти относно предстоящите събития. Външният министр е в Стокхолм, за да обсъди с шведските партньори е, някои от проблемите, които е, евентуално биха могли да забавят процеса. Давам думата на нашия гост. Господин председател, уважаеми депутати в Европейския парламент, за мен е голямо удоволствие и чест да се намирам тук, да се срещна с Комисията по външни отношения и да споделя позицията на Харватска с вас. В самото начало бих искал да ви предам най-сърдечни поздрави от министър Гордър... Гордан Яндрукович. Той не може да присъства днес тук, защото той присъства на друго важно европейско събитие. Той присъстваше и участваше в подписването на споразумението между Харватска и Словения преди няколко часа в Стокхолм. Бих искал първо да благодаря на председателя Албертини за възможността да участвам в днешното ви заседание. Това е особено важно в светлината на програмата за тази седмица, която включва два важни момента за нас. Напредък, доклада за напредъка на Харватска през 2009 година и стратегията за разширяването за 2009 година. Бих искал да изразя благодарността на Харватска на Европейския парламент за постоянните усилия подкрепа, предоставени на Харватска по нашия път към Европейския съюз. Бих искал лично да благодаря на докладчика за Харватска, е господин Хане Свобода, за неговите наморни усилия, обективност, добрите съвети и цялата помощ, която той е предоставил на Харватска до сега. Европейският парламент беше този, който винаги силно подкрепеше разширяването на Европейския съюз като цяло. В това отношение ние сме убедени, че Европейския парламент ще продължи да насърчава и да укрепва тази политика по-нататък и не само, що се отнася до Харватска, но и за други страни от Юго-Источна Европа. Дами и господа, позволете ми кратко да ви представя най-новите събития и промени в Харватска, като особено обърна внимание на напредък в преговорите за присъединяване, а също така и отговарянето от страна Хрватска на критерица членство. Миналият месец ни отбелязахме четвърта годишнина от официалното откриване на преговорите за присъединяване на Харватска. Разбира се, това е едно символно събитие, но така или иначе това е едно важно събитие, което е и голям пробив. Първо искам да подчертая, че на вечерят на годишнината, след значително забавяне, Харватска отваря или предварително затворя 11 глави като цяло. Що се отнася до броя на главите, то последната междуправителствена конференция показа, че тя е най-значимата до сега. Това стана възможно не само благодарение на нашите усилия и достигнатите резултати по съответните глави, но също благодарение на двустранното споразумение, което беше постигнато между министър-председателите на Харватска и Словения възоснова на възобновения хърватско-словенски диалог в духа на добрите добросъседските отношения и взаимното уважение. Тук бих искал да изразя благодарността на Харватска, на френското, чешкото и шведското председателство, на комисар Рен, а също така и на Европейския парламент за тяхната дейност и подкрепа при намирането на решението на проблема и предвижването напред на процеса на присъединяване. Днес в Стокхолм министр председател и и Пахор подписаха споразумението между двете страни в присъствието на шведския министр-председател. Това е важна качка напред в нашия стремеж да намерим решение, което ще бъде взаимно изгодно. Изгодно за Харватска, за Словения и за цяла Европа. Разбира се, те първа предстои важна работа, защото ще трябва да премине ратификационната процедура на споразумението, но имаме всички основания да бъдем оптимисти. Почитаеми депутати, Харватска наскоро получи най-положителния доклад за напредъка си до сега. И ние сме изключително удовлетворени от това, че комисията ясно призна нашите постижения. Ние особено силно приветстваме факта, че комисията смята, че преговорите за присъединяването на Харватска могат да бъдат приключени през 2010 година. Ние сме насърчени още повече, защото комисията предложи финансов пакет за присъединяването на Харватска. И освен това приветстваме препоръката на комисията да се създаде целева техническа работна група за подготвяне на текста на договора за присъединяване. Като цяло всички тези добри новини много ясно посочват, че ни навлизаме в финалния етап на процеса на присъединяване. Харватска наистина полагаше големи усилия и резултатите вече се лечат. В момента при преговорите сме постигнали следното. 28 глави са били отворени до сега, от тях 12 са предварително затворени. Това означава, че една трета от преговорните глави вече са или отворени, или предварително затворени. Обаче остават още пет глави, които още не са отворени. Това са главите по рибностопанство, пълна среда и външна политика, сигурност и отбрана. Те могат да бъдат отворени в най- при най-ранна възможност. Ние сме изцяло подготвени за откриването на тези глави и сме сигурни, че ще можем да постигнем тяхното затваряне най-кратки срокове. Също така наша цел е да положим всички необходими усилия да затворим колкото се може повече допълнителни глави до края на годината. Харватска изцяло приключи дейността по допълнителни 4 глави и още 5 ще бъдат започнати в най-скоро време. Ще бъдат приключени, извинете, в най-скоро време. През цял тази година Харватска работеше по вътрешните реформи, за да отговори на изискванията за членство в Европейския съюз. Ние знаем какво се очаква от нас. Системата на отваряне и затваряне на глави и постигане на критерии е полезен инструмент за нас. За тази цел ние сме в процес на хармонизира нашето законодателство с законодателството на общността. Над 300 закона на Европейския съюз са били прияти от Харватския парламент. Особено значение се обръща на надлежното изпълнение на законодателството, постоянно обучение на нашите експерти и осигуряване на финансиране за всичките необходими реформи. Харватска посочи, извинете, показа своите възможности и готовност за най-важни и деликатни реформи. Това са реформи в такива сектори, като корабостроене и съдебна система. Ще спра върху тези два сектора. Що се отнася до корабостроенето, то тази сфера е обхваната от главата за политика в областта на конкуренцията. Тук бих искал да ви информирам, че Харватска продължава тясното сътрудничество с службите на комисията и вече е започнал втория кръг на тръжната процедура за приватизацията на 6 от нашите корабостроителниците. Много важна е главата за съдебната система и, система и основни права. Тук сме интензифицирали нашите усилия за укрепване на върховенството на закона и укрепването на ефективността и безпристрастността на съдебната система. През последните няколко години значителен напредък беше постигнат при намаляването на броя неприключени съдебни дела. Намалението е 8% годишно. Ще бъде много конкретен. В края на 2005 година броят на неприключени съдебни дела беше около милиони и половина. Днес този показател е около 860 хиляди. В момента нашата основна цел е да бъдат приключени останалите 100 хиляди дела, които са започнати преди повече от 3 години. Що се отнася до оценката и назначаването на съди и прокурори, предприемат се допълнителни стъпки, за да се гарантират обективни и прозрачни критерии за влизане в тази професия. С цел да се подобри подбора на най-добрите кандидати, в момента се учредява Държавна академия за длъжностни лица в съдебната система. Рационализирането на системата на съдилищата вече върви с пълен ход и се въвеждат нови методи, като медиацията, въвеждат се и нови модерни технологии в съдилищата. Искам да ви уверя, че всички необходими стъпки се предприемат и ще бъдат предприемани с цел да бъдат отстранени съществуващите недостатъци и с цел да се гарантира това, че съдебната система изцяло отговаря на най-високите европейски стандарти. За да можем да се борим срещу корупцията ефективно, ние продължихме да укрепваме институционалната рамка. Като резултат, засилената координацията на компетентните органи и подобрената правна уредба вече доведоха до редица успешни действия и увеличен брой наказателно-правни дела. Редица дела, свързани с корупция най-високо ниво вече са започнати. Същевременно ние полагаме значителни усилия да повишим информираността на обществото за вредата и неприемливостта на корупцията. В рамките на борбата с международна престъпност ние възнамеряваме да продължим с още по-големи усилия международното сътрудничество и регионалното сътрудничество между полицейските и съдебни органи. Хрватска също полага значителни усилия при укрепване на административния капацитет. Министерството на администрацията е една новосъздадена структура и статуса му се повиши, тъй като преди това съответният орган е бил само държавна служба. Това гарантира модернизирането на публичната администрация. Засилването на ефективността на общите административни процедури – както и развитието на човешките ресурси за нас са приоритет. Нашата цел не е само да отговорим на всички критерии изисквания, но да подготвим Харватска към бъдещото членство в Европейския съюз с цел да можем да използваме изцяло всички предимства, които предлага това членство. Нашите усилия, насочени към защита на правата на младсинствата, вече са признати и ние възнамеряваме да подобряваме такива сфери, като наемането на служители в публичната администрация, съдебната система и полицейските органи, а също така защитата на културните права и образованието, особено що се отнася до ромското младсинство. Що се отнася до процеса на връщането на бежанци, искам да подчертая, че до сега Харватска инвестира значителни средства и огромни финансови ресурси 5,3 милиарда евро до сега с цел да се гарантира необходимата инфраструктура и жилища и да създадат социално економическия предпоставки за устойчиво връщане на беженците. Прилагането на програмата за осигуряване с жилища в момента наближава финалния си етап и в момента сме започнали по-тясно двустранно сътрудничество с Сърбия и Босния и Херцеговина с цел засилване на обмена на всички важни за целта данни. Ние сме наясно, че много зависи от нашето сътрудничество с Международния съд за престъпленията в бивша Югославия. Това е означение за отваряне на глава 23. В това отношение Хърватска е изцяло ангажирана с пълно сътрудничество, включително предоставяне на достъп до документи. След скорошния, скорошното посещение на главния прокурор Брамец в Загреб, беше създадена междуведомствена специална целева група с цел да бъдат реализирани конкретните предложения на прокурора и да бъдат започнати допълнителни разследвания. Целевата група вече предостави на службата два работни документа, на прокурорската служба два работни документа, които са основа за по-нататъчни разследвания. Окончателният доклад на целевата група се очаква до края на тази седмица. Освен това, експертите на прокурора бяха поканени с цел да бъдат обсъдени определени документи, включително изпоменатите от мен, и по този начин да бъде финализирано разследването успешно. А що се отнася всичките предприятия дейности, то положителна оценка от страна на Европейската комисия по критериите за отваряне на глава 23. Това всичко означава, че ние можем да се надяваме, че няма да има никакви пречки пред отварянето на тази глава съдебна система и основни права. Дами и господа, ние знаем какви са предизвикателствата пред нас, обаче ние сме абсолютно сигурни, че можем да отговорим на всички условия за членство в Европейския съюз. Затова ние, ние сме убедени, че нашата съвместна дейност ще завърши успешно до средата на 2010 година. Също времено ще продължим да подкрепим активно целите на страните от Юго-Источна Европа при присъединяването им към Европейския съюз въз основа на принципите на индивидуалния подход и изпълнение на зададените критерии като страна, която е напреднала най-много в своите присъединителни преговори с Европейския съюз, Харватска подписа протоколи за сътрудничество в процеса на европейска интеграция с Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия. Ще продължим да споделяме нашия опит с нашите съседи, докато те постигнат целта на членството в Европейския съюз – тъй като ние сме абсолютно убедени, че европейската перспектива няма альтернатива за региона в момента. Наблюдаваме внимателно тенденциите в Босна и Херцеговина. Укрепването на стабилността на Босна и Херцеговина е от важно значение за стабилността на целия регион. Ние подкрепяме реформите, насочени към създаване на добре функционираща държава с ясна европейска перспектива. Също така искам да ви уверя, че Харватска чрез засилване на сътрудничество във всички сфери и изгражда в момента всеобхватни отношения с региона като цяло. Ние продължаваме да подкрепяме всички регионални инициативи, особено Регионалния съвет за сътрудничество и неговата дейност, насочена към реализиране на регионални инфраструктурни проекти, транспорта, енергетиката и управлението на водните ресурси. В процеса на своето присъединяване към Европейския съюз, Харватска иска да остане, да бъде образец за останали страни от региона. И искам да добавя, да добавя че Харватска приветства скорошната заявка на Исландия за членство в Европейския съюз. Ние се радваме, ако можем да споделим нашия опит с нашите приятели в Рекявик. Дами и господа, Процесът на разширяването на Европейския съюз винаги е дава и продължава да ни дава основания за увереност, знания и то е силна мотивация за реформи и сътрудничество. Харватска извървя дълъг път в процес си на присъединяване през последните 4 години и вече наближаваме финишната права. Независимо от това, Харватска изцяло осъзнава, че все още има предизвикателства – и ние сме решени да продължим нашата работа. Това особено се отнася до ключови сфери, като реформа на съдебната система и публична администрация, борбата срещу корупцията, организираната престъпност, цялостни економически реформи, както и изграждането на административния капацитет за бъдещото членство. Редица сложни глави, които в момента преговаряме, поставят още по-сериозни изисквания пред нас светлината на финансовата економическата криза. Но нямам никакви съмнения, че ние ще успеем при изпълнението на тази историческа задача. Надяваме се, че Европейски съюз може да сподели наш ентусиазъм и очакване. Преговорите на Харватска са със стратегическо значение и имат важна стабилизираща роля за целия регион на Юго-Источна Европа. Харватска твърдо подкрепя европейското бъдеще на целия регион. Нашия успех е техен успех. И още нещо важно. Харватска изцяло приветства окончателното подписване на Лисабонския договор от е, президента на Чешката република и факт е, че този исторически документ ще влезе съвсем скоро в сила с Лисабонския договор. Отваря се нова историческа глава за Европейския съюз. Ние сме убедени, че скоро ще можем официално да поемем нашата роля и нашите отговорности в съответствие с Лисабонския договор. Ние сме абсолютно убедени, че напредъка, постигнат от Харватска, както и техническата подготовка, свързана с главите, ще доведе до засилена динамика при от отварянето и закриването на глави в най-скоро бъдеще. Това е от изключително значение на този решаващ етап от нашия процес на присъединяване. При е, успехите на Харватска при постигането на засилено темпо при преговорите ще бъдат от взаимен интерес за Харватска и Европейски съюз. Затова ние сме убедени, че нашата съвместна дейност ще премине безпроблемно през окончателния етап и още веднъж, че ние ще успеем да закрием всички глави до средата на 2010 година. И накрая още веднъж бих искал да благодаря на всички държави, членки на Европейския съюз, всички институции на Европейския съюз за всички техни усилия. Бих искал да благодаря особено Европейската комисия за ценната и помощ и положените усилия при помощта предложена на нас. Още веднъж искам да благодаря на Европейския парламент. С вашата подкрепа и помощ Хрватска ще продължи да се предвижва напред. Ние продължаваме да разчитаме на вас. Ние ще можем, благодарение на вашата подкрепа, да продолеем всички предизвикателства и накрая да стигнем до нашата цел да станем пълноправен член на Европейското семейство. Благодаря ви. Grazie, dottor Drobjak. Благодаря ви, доктор Табичак. Колегата Свобода има думата в рамките на разискванията. Е, той пръв ще получи думата. Той бе е, два дни е, в Кроация, Харватия и Словения. Благодаря ви. Ще бъде много кратък, защото не бих искал да отнемам от времето на другите колеги. Само три неща. Първо, благодаря на на представителят на Харватска. Наистина, Европейската интеграция на Харватска отговаря на интерес на Европейския съюз, а не само на Харватска. Второ, беше спомената Словения. Имаше много плодотворно обсъждане с министър-председателя на Словения и е с външния министър. Имах такива плодотворни обсъждания с тях в Загреб. Никога не е бил по-благоприятен климата за отношенията между Хрватска и Словения, както е сега. Хората на народите на двете страни винаги са поддържали контакти, но сега виждаме, че се открива прекрасна възможност да се преодолеят всички пречки пред членството на Харватска в Европейския съюз. Все още остава да бъде финализиран ратификационния процес но ние смятаме, че всички партии ще съгласят с това, че е необходима ратификация. Аз се срещах с председателя на партията на социал-демократите в Словения Зоран Миланович и аз казах, че наше условие към тях е да улеснят процеса на ратификация. Е, господин Брок, като представител на НП, също е предприел подобни стъпки. Трябва да се подкрепи ратификацията в Любляна, защото това е една голяма възможност за всички нас и не трябва да я пропускате, да пропускаме, извинете. И последно. Все още има нерешени проблеми, както и вие казахте. Но това са все проблеми, които могат да бъдат решени много бързо. Особено проблемът с сътрудничеството с Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия. Моето впечатление е, че Харватска искрено се стреми да реши този проблем. Може би не всички хора в Харватска. Има хора в Харватска, които не са заинтересовани от това, но правителството в Харватска наистина е заинтересовано от това. Освен това, смятам, че спомената от вас целева група може да бъде укрепена чрез изпращане на някои външни експерти, европейски експерти, по този начин и обществеността в Европейския съюз и нашите правителства ще бъдат убедени, че всичко е извършено по най-добрия начин. Пълното сътрудничество с Международния съд в Хага е много важно. Господин председател, не бих искал да продължа да говоря, но всички държави, членки в Европейския съюз, са убедени, че Харватска трябва да сътрудничи много интензивно с съдът за престъпленията в бивша Югославия. Благодаря, господин Свобода. Колегата от като докладчик в Сянка, има две минути. Благодаря, господин председател. Три подписа са в основата на усилията на Харватия и освобождават пътя пред нея. Е, две вчера, е, два вчера в е, Прага и днес един подпис в Стокхолм. И аз смятам, че този шанс трябва да се използва. И за това призовавам политическите партии и в двете страни, и в Харватия, и в Словения да се възползват от този уникален шанс – и трябва да ви кажа, че ако вие не се възползвате от този е, шанс, е, това ще бъде е, във вреда не само на Словения и на Хрватия, но и на целия Европейски съюз. Ще добавя още нещо. Тревожа се сериозно за това, че в последната минута се е, измислят някакви и се създават някакви излишни пречки. Би трябвало с много енергичност, много интензивно да продължим по пътя, след като разчистихме съществуващите препятствия. И наистина аз а, съм за това да се сътрудничи с а, Международния трибунал за а, бивша Югославия, но а, при всички положения не би трябвало да се фиксираме само върху тази точка. Всяка страна би трябвало да се разглежда и да се оценява според всичко, което е извършила и всичко, което е постигнала. И аз мятам, че Харватия е направила много. Един германски е, служител, е, един представител на Германия по един недопустим начин направи е, изказвания в Берлин, именно в тази последна и много решаваща фаза от преговорите относно Харватия. Ще попитам главния преговарящ дали смята, че до края на годината ще могат да се отворят всички глави в рамките на преговорите и че най-късно до края на, на идната пролет ще могат да бъдат затворени главите. Естествено, че ние е, ще помагаме и трябва да сме особено бдителни всички, когато става дума за изг... създаването на излишни е, допълнителни пречки. Благодаря, господин председател, казва следващият оратор. Ние приветстваме напредъка, постигнат от Харватия по пътя към пълноправното членство. Това е добре за Харватия, това е добре и за съседните на Харватия държави. Това е нещо положително и добро за целия Европейски съюз. Много се зарадвах, е, че в е, понеделник докладчика на Европейския парламент е, посети Любляна, а след това и Загреб, за да може да получи допълнителни сведения и допълнителни впечатления. Много усилия бяха необходими до подписването на споразумението между Словения и Харватия. Католическата църква в Харватия бе особено активна и Интелектуалците също, не нали, бих казал, че всички интелектуалци, но някои от интелектуалците се обявиха срещу подписването на една такава спогодба. Подобни настроения има и в Словения. И наистина след две десетилетия аз мятам, че всички тези спорове и настроения трябва да бъдат преодолени. Словенския полага необходимите усилия в духа на добросъседството, но настоява Харватия също да обръща внимание на правата на съседите и на добросъседството. Затова ще си позволя да задам следния въпрос. Харватия планира ли нещо по отношение на а, границата с а, Сърбия, Босна и Херцеговина? не би трябвало а, да се изчаква, докато и тези страни станат пълноправни членове на Европейския съюз, за да се появят отново спорове. Благодаря, а, колега Талер. Колегата Качин има думата. Благодаря, казва господин Качин. Благодаря, господин председател, уважаеми колежки и колеги, господин Драбняк. Поздравявам ви Поздравявам и министър-председателя и вашето правителство за коража, за смелостта да работите активно за едно по-добро бъдеще. И имате е, добри шансове да постигнете това добро бъдеще. Но все пак, след е, 21.6.91 година, вие едностранно се обявявате срещу установените е, граници и аз е, в този смисъл не съм оптимист. Смятам, че така, унилатералността в този случай не води до нищо добро. На епископската конференция бяха направени изявления, които много трудно могат да бъдат проследени и разбрани. Това е, е в крайна сметка църква, която е част от е, римско-католическата църква. И е, Хрватската католическа църква се е, обявява за продължаване на блокадата. Така че в този смисъл аз не мога напълно да приема вашите коментари по този въпрос. Много се надявам, че колкото е възможно по-бързо ще приключат преговорите, но все пак сроковете, които посочихте, ме тревожат, защото сроковете не са най-важното. Необходима е последователност, необходим е напредък. Е, Харватия трябва да постигне този напредък и последователно да работи в тази посока. Светът не е само черно-бял, казвам това и на колегата Свобода. В политиката има и червено, и зелено, и жълто, така че цялото политическо пространство, целият политически спектър трябва да допринесе за ратифицирането на спогодбата. Благодаря на господин Качин, колежката Брантна. Благодаря много. Два кратки въпроса. Първо, ние като политическа група се радваме на добрия напредък на Харватия от последната година. Въпреки всичко, е, докладът за напредък на комисията е доста критичен по отношение на организираната престъпност, завръщането на бежанците, правата на младсинствата. Ние споделяме тази критика. Тези области са важни за нас и бихме чули от вас нещо по-точно. Какви мерки взимате в тази област? Втори въпрос. През 2009 година е, неправителствената организация Приятели на Харватска е, проведе една демонстрация в критика с, като изяви критика по отношение на екологичната политика, която се провежда бавно. вашето правителство се възползва от ситуацията и се опита да наложи на тази неправителствена организация максималната глоба по закон от 100 000 евро за замърсяване на околната среда по време на демонстрацията. тази организация се нарича Приятели на земята. Можете ли да ни гарантирате, че в процеса срещу тази неправителствена организация се запази съразмерността и такива случаи няма да се повтарят в бъдеще. Благодаря ви за отговора. Сега говорих на немски, господин Грок, вече не е тук. Благодаря ви, госпожо Брантнер. Колегата Ибрисевич. Благодаря ви. Ще говоря на шведски. Бих е, желала да ви приветствам с добре дошъл тук сред нас. Радвам се, че имаме възможност да проведем ем, така една добра дискусия. Конкретен въпрос към вас. Очаквате ли е, глава 31 да бъде блокирана. В нея става дума за външните отношения. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. Колегата Копна, две минути. Благодаря, господин председател. Аз също бих желала да благодаря най-сърдечно за това, че ни посещавате и да ви приветствам за подписването на това споразумение за границите. Това е много положителен сигнал за Балканите то показва колко широко обхватен бе проблемът и колко важно е да се разрешават проблемите по пътя на присъединяването. Това са проблеми свързани с, с доброто съседство, които обаче същевременно не накърняват ежедневното общуване на хората. Доколко интервенцията на комисара доведе до подписването на това споразумение и какво точно направи той? Намесата на комисията дали бе с толкова голяма а, важност или толкова силна, би, би ли могла наместа на комисията да доведе до разрешаване на други проблеми? Госпожа Бак за две минути и след това приключва втория кръг. Благодаря ви, господин Дробняк, за вашето изказване. Вие показахте къде са проблемите и какво правите за разрешаването им. Ограничавам се върху две неща. Първо искам да обърна внимание на това, че темата Словения-Хрватска явно сега може да бъде решена ако а, във всяка а, една от двете страни всеки направи необходимото. Господин Свобода каза, че може да се окаже въздействие върху опозицията в Харватска, а кандидатът за президент дори гласува против това. Надявам се в крайна сметка да се стигне до едно необходимо а, мнозинство. Аз ще се опитам да спечеля а, и други колеги, за да успеем най-после да разтопим леда. На господин Тале искам да кажа, аз също искам да чуя господин Дробня, как изглеждат нещата. Аз бях в Черна гора. Как изглеждат нещата във връзка с проблемите между Черна гора и Хрватска? Има ли ги, няма ли ги, как се разрешават, ако ги има? Аз съм единственото, господин Талер. Дори да не, се разрешат тези проблеми, Харватска няма да направи същото, е, е, няма да им причини същото на босненците и на е, черногорци или няма да им отвърне по същия начин конференцията на католическите епископи се намеси по този въпрос. Аз съм католичка и винаги мога да помогна, когато става дума за това да се помогне на църквите, но смятам, че непочтенно те да се намесват по такъв въпрос. Питам се, кой се крие за тази работа? Сигурна съм, че епископите въобще не са в течение какво точно пише в този текст, защото и те като мен не са юристи със сигурност има някой обиден, накърнен, наранен, който се е опитал да се намеси в дискусията. Но със сигурност хората, които са занимавали с тези въпроси, знаят какво имам предвид. Така че още не искам да подчертая, че католическата църква няма място тук и няма какво да се намесва, също както православната църква в Косово или в Сърбия не трябва да се намесва в политиката. Благодаря. Пак. La parola al negoziatore capo per благодаря. Думата има представителя на Харватия. Sorry. Sorry. There, there is, there is a... Има много въпроси, затова позволете ми да започна с въпроса, който се отнася до Харватска и Словения. И ще бъде много кратък. Искам да кажа, че днешният ден е много добър за взаимоотношенията на Харватска и Словения. И точно за това днес ще се въздържа от всякакви коментари и с ваше позволение ще се въздържа от отговори, защото днес и двамата министър-председатели нашите страни се изказаха в Стокхолм. Те говореха много мъдро. В техните изказвания имаше важни послания. Затова смятам, че днес нищо не трябва да бъде добавено към техните думи и в никакъв случай, разбира се, от едно длъжностно лице, държавен служител. За следващия въпрос. Дали до края на годината можем да отворим всички глави? Още не са отворени пет глави. По главите 37-31 вече говорих. Нашата преговорна позиция беше предоставена преди много време на Европейската комисия. Вече главите са технически подготвени за отваряне. И разбира се, останалите три глави могат да бъдат отворени много скоро, може би дори до края на този месец, след като Словения се произнесе положително. Остават глави 8 политика в областта на конкуренцията. Вече сме отговорили на редица критерии. Остават още корабостроителниците, където трябва да финализираме втория кръг от приватизацията. Поддържаме тесен контакт с Европейската комисия, която много ни помага и ни предоставя консултации. Ние сме готови да представим нашата преговорна позиция, така че тази глава може да бъде отворена много скоро през декември. Що се отнася глава 23, ние тук полагаме максимални усилия и смятаме, че мнението на прокурор от Международния съд в Хага ще бъде положително. Това ще ни позволи да отворим тази глава. Оставащите критерии, реформата на съдебната система, борбата с корупцията и третата, основните права, всички тези три официални критерии са изпълнени от Харватска. И има документ от Европейската комисия, който потвърждава постигането от страна на Харватска на тези критерии, но разбира се, това мнение на комисията трябва официално да бъде потвърдено от държавите членки за граничния спор. Що се отнася до спорът за границите, нека да започна с Черна гора, после ще говоря за Босна и Херцеговина. Да, имаме е, граничен спор, който се отнася до морската граница между двете ни страни. Ние вече сме много близо до окончателното споразумение. И Смятаме, че най-добрият начин да бъде решен този въпрос е чрез Международния съд, което ние го правим. Що се отнася до граничния спор между Босна и Херцеговина и Харватска, ние интензифицираме нашия диалог по решаване на все още оставащите проблеми. Имахме четири двустранни кръга преговори за контролно-пропускателните пунктове по границите – тъй като когато станем член на съюз, ние ще станем външна граница на Европейския съюз и трябва да решим редица проблеми, свързани с категоризацията на ГКПП-тата. Но ние водим засилен диалог по всички тези въпроси. Обеден съм, че този диалог ще доведе до добри резултати. Това са проблеми, които определено могат да бъдат решени. Аз не ги виждам като някакво непреодолимо препятствие, което да не подлежи на преговори. Сега за приятели на земята. Казано с думи прости, да. Като главен преговарящ, аз ще положа всички усилия, за да гарантирам, че ние правим всичко, което е необходимо за това организацията Приятели на Земята да, продължат, да продължи да работи и да, остане, и да останат приятели на Земята. Тук що получих бележка от моя колега. Той казва, че процедурата вече е в ход. Но вашият въпрос е отбелязан от нас. Ние го взимаме под внимание. Когато се върна в Загреб, ще проверя как стоят нещата и искам да ви уверя, че ще отговоря на вашия въпрос най-надлежно. След това имаше въпрос за глава 31. Обща външна политика и политика в областта на сигурността. Тази глава не е затворена. Харватска смята, че след като ситуацията с нашите словенски приятели на път да се разреши, не виждам защо тази глава да не почне да се развива с много бързи темпове. Искам да кажа, че Харватска в тази сфера има много добри резултати. Още от преди започването на преговорите ние станахме член на НАТО, което говори само по себе си за нашата готовност в тази сфера, обща политика в сферата на сигурността и отбраната. Също така Хърватска е била член на съвета за сигурност на ОНЕ и там защитавахме позицията на Европейския съюз. Хърватска винаги е била последователна на всички международни форуми, винаги сме били в унисон с всички европейски политики, регионалния съвет за сътрудничество и други форуми. Всичко това говори за възможността и готовността на Харватска да има важна роля в тази сфера. Външната политика, политика за сигурност и отбрана. Убеден съм, че че веднага, след като бъде окончателно решен проблема с Словения, а имаме всички надежди това да стане, смятам, че тази глава може да започне да се придвижва напред много бързо. Ако има някакви въпроси, които съм пропуснал, а да, за комисарен. Вие питахте за ролята на комисар Рен. Определено той имаше важна роля. Комисар Рен в трудни усилия, положи много лични усилия, но най-важното, което трябва да имаме предвид, че неговата роля е изключително важна и неговата генерална дирекция помагаше в тази изключително сложна дейност. Техническата сложност на задачите, стоящи пред нас, беше повишена поради критериите, които бяха предявени и без помощта на Европейската комисия ние не бихме могли да успеем. Още веднъж искам да кажа, че комисията винаги откликваше с готовност и цялата дейност, особено като се отчете дори и обема на документите, това беше сложна дейност не само за нас, но и за Европейската комисия и някои държави членки. Няма да споменам конкретни цифри, но Документите се измерваха с хиляди страници техния обем. И комисарен имаше много важна роля. Ако не беше той, нямаше да можем да постигнем този напредък, какъвто вече имаме днес. Мисля си, че отговорих на всички въпроси. Е Благодаря ви. Господин Кукър, две минути. Благодаря ви, господин председател. Нямам въпроси. Имам три общи положителни бележки. Господин Дробник, много ви благодаря за информацията. Много се радвам да чуя това, че вашата оценка за ситуацията в Харватска съвпада с оценката в доклада за напредъка. Докладът за напредъка говори за постоянен напредък. И тази дума постоянен е много важна. Сега всички очакваме, че в бъдеще наистина ще видим продължение на този постоянен напредък. Както каза господин Свобода, има още те първа да се извърши много работа, за да бъде финализиран процеса. До сега вие се справяхте добре и затова всички очакват да продължите да се справяте също толкова добре в бъдеще но не очаквайте някакво снисходително отношение, някакви услуги. Так му обратно, изискванията към вас най-вероятно ще се повишават и няма лесни пътища. Второто нещо, което искам да кажа, да положителният ход на преговорите на Харватска има много добро положително въздействие върху другите страни в региона. Вие го казахте това, но аз искам да го подчертая още веднъж. Отново, вие трябва да поемете повече политическа отговорност, защото всички ще гледат вас и Европейския съюз. Ще съди за перспективите за разширяването към региона възоснова на вашата дейност и вашите резултати. И трето, за моята страна Словакия е особено приятно да видим, постиженията на Харватска по много причини, включително исторически, които вие, господин Дробняк, разбирате, така че ви пожелавам успех във вашата бъдеща дейност. Благодаря ви, господин Кукан. Колегата Боскот има думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Позволете ми в началото да поздравя представителя на Харватия за постигнатия напредък. Имам два въпроса. Един е свързан с бежанците. Госпожа пак вече се спря на този въпрос. Можем ли да се надяваме, че с времето ще бъде възможно въпроса за беженците да се уреди между Харватия, Босна и Херцеговина. И вторият ми въпрос е свързан с споразумението с Словения. Смятате ли, че демонстрациите, които в момента наблюдаваме в Харватия, евентуално ще е, свършат много лоша услуга на Харватия и могат да се обърнат и срещу Харватия. Благодаря. Госпожа Боскот. Благодаря, господин председател. Имам въпрос. По време на разискването бе изразена ясна надежда, че е, главите се откриват и бързо ще бъдат е, затворени. Надявам се, че наистина така ще стане. Но в е, документа на комисията се посочва определена дата. Комисията от страна на комисията ми бе казано, че не Датата е съществена, а резултата. Така че питам аз, има ли надежда през 2010 година процесът да бъде приключен с преговорните глави? Докладчикът от страна на АОД, господин Вайгел. Господин председател, благодаря. Аз се присъединявам към оптимистите, които взеха думата до този момент, тъй като двама смели министър-председатели подписват днес спогодбата между двете страни и същевременно трябва да сме много предпазливи в оценката си за бъдещи, бъдещия напредък и по отношение на ратификационния процес. Възможно е да бъдат създадени допълнителни пречки. Е, не знаем е, точно как ще реагира общественото мнение и в Харватия, и в е, Словения. Не бива да избързваме с фанфарите, не бива да празнуваме победа, защото триумфът много често при нас, така да се каже, се тълкува като неуспех на другата страна, а не бива да бъде така. Спорът е, за границата между Словения и Харватия показа, че граничните въпроси са много важни. Граничните въпроси в крайна сметка и най-вече граничните спорове надхвърлят е, двустран, рамките на двустранните отношения. Така че Европейският съюз е заинтересован тези въпроси да се решат е, преди присъединяването на страната. Колегата Свобода е, е засегнал в е, своя доклад за напредъка много въпроси, свързани с положението в Харватия, но ние ще го обсъждаме утре Желая много успех на Харватия. Колегата Ангел Ракис има две минути сега. Благодаря. Бих задал с удоволствие два въпроса на представителя на Харватия, но преди да го направя, ще кажа, какво си пожелавам? Желая. Никоя страна да не се чувства така, както е, ние се чувствахме в е, моята страна. В този Европейски съюз има правила. Правила, които обаче се определят от е, капитала хрватския народ никога няма да съжалява за това, че е положил усилия за присъединяване на страната към Европейския съюз. В това съм абсолютно сигурна. Важно е, е във всеки случай населението да има възможност да е, се произнася по тези въпроси на референдум. В доклада за напредъга на Харватия се посочват изрично проблемите, свързани с сътрудничеството с Международния трибунал за бивша Югославия. Какво означава това, че Харватия продължава да не признава е, трибунала? А ако това наистина е така, аз мога само да поздравя една такава позиция. И още нещо. Ще има и други доклади за напредъка. И положително там ще се отчита напредък е, по пътя към пълноправното членство. Но нещата трябва да се разглеждат в е, техния контекст. Говори се за напредък в определени сектори, а не се говори за напредък в други сектори. Е, определени автори, отделни автори съставят отделните глави и раздели. Но те всъщност е, оценяват и състоянието на отделните сектори. Но какво казват хората там долу? Какви са е, проблемите, с които те се сблъскват на практика? В кои сектори има проблеми и по какви причини се появяват тези проблеми? Благодаря на колегата Ангоракис. Представителката на Комисията за граждански свободи има за две минути думата. Уважаеми колежки и колеги, аз съм от Словения и аз бих желала да подчертая коража, политическата смелост на двамата министър-председатели, които подписват днес споразумението. Това е едно много сериозно споразумение, най-сериозното след 2001 година. И аз пожелавам кораж и на парламентите на двете държави и на правителствата им за на своевременното ратифициране на тази спогодба до декември. Аз разбирам много добре представителя е, на Харватия за това, че той не желая да се спре на цялата е, процедура, свързана с е, споразумението, е, но все пак ми се ще да знае кой ще бъде арбитър от страна на Харватия в рамките на арбитража, който се предвижда в споразумението, което се подписва днес. Европейският съюз посочва във връзка с отношенията между Харватия и Словения, че не е постигнат напредък във връзка с разрешаването на проблема с Люблянска банка и спестяванията на хората в тази банка. Бих желал да науча нещо повече как ще решите този въпрос. Благодаря ви. И така, ние приключихме с този тур от въпроси и сега главния преговарящ има думата. Първият въпрос се отнасяше до бежанците. Ще ви предоставя нашата позиция с повече подробности, тъй като това е много важен въпрос. Ясно е, че за нас връщането и интегрирането на бежанците е основен приоритет, основен хуманитарен въпрос. Казах, че постигнахме значителен успех, що се отнася до бежанците и вътрешно разселените лица. До сега над 200 хиляди вътрешно разселени лица вече са върнали по домовете си и над 106 хиляди бежанци са се върнали по своите места 5,3 милиона евро. Of... Милиарда са били заделени за тази цел. 146, 146 хиляди жилища са били построени на ново. Затова ние смятаме, че ние сме отговорили на изискванията на международното право за бежанците както и други конкретни изисквания. Освен това, за да подпомогнем връщането на бежанците по домовете, Харватска интензифицира изпълнението на програмата за предоставяне жилище. Искам да подчертая, че економическата и финансова криза в глобален мащаб затрудняват нашата дейност в тази сфера, но независимо от това ние ще продължаваме да полагаме максимални усилия. Може би е добре да се посочи нещо, надявам се, че ще ми позволите да отнема минута от вашето ценно време. Напредъкът ни при подпомагането на връщането на бежанците беше признат от международната общност. Нашите приятели в в момента твърдят, че още 70 хиляди бежанци от Харватска все още продължават да живеят в Сърбия. Ние смятаме, че някои приемат без особени съмнения тази цифра, без никакви потвърждения. Надявам се, че ще ме разберете правилно. Искам да кажа, че в съответствие с най-последната информация на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците, тази информация е твърде съмнителна, тъй като много от бежанците са регистрирани в два регистра, като бежанци и като върнали се бежанци. Много други също така са придобили междувременно сръбско гражданство. Искам да съм много ясен. Моите думи не са насочени срещу правото на който е да било да се върне в родината си, но смятам, че е необходимо да се предоставя по-точна информация и ние точно с тази молба се обърнахме към нашите сръбски приятели. Нека да не забравяме, че 18 години вече са минали от началото на бойните действия. Така че искам да кажа, че ние сме готови да полагам всички усилия за бежанците и ние смятаме, че това не просто е наше задължение, свързано с процеса на присъединяване, това наше задължение като страна, която зачита човешките права над всичко друго. Сега за динамиката и 2010 година. Две неща искаме да постигнем през 2010 година. Предварително закриване на всички глави и разбира се, също ние се надяваме, че ще можем да подпишем тогава и договор за присъединяване. Разбира се, след това ще има и ратификационен процес, но според мен това е наистина нещо, което изисква много усилия но с помощта на Европейската комисия държавите членки това е нещо, което може да се постигне. Вие казахте, че играта не е свършила. Играта никога не свърши. Аз съм в харватската дипломация от 1992 година. И абсолютно съм съгласен, че играта никога не приключва. Вие поставихте два въпроса. Международния съд за престъпленията в бивша Югославия – в Конституцията на Харватска пише, че Харватска си сътруднича с този съд. От създаването на съда 848 искания бяха получени от Харватска и тези искания са поступили от службата на прокурора. Ние сме изпълнили 847 ние работим много усърдно с прокурора Брамерц. И тъй като времето ми изтича, няма да говоря в подробности. Госпожо, вие попитахте за, за това, кой ще представлява Харватска в арбитражния съд. Един от пете и ще бъде Харватия. Аз не знам името, но аз съм убеден, че това ще бъде човек, който е международно признат експерт. Надявам се, че този възобновен диалог е, възоснова на възобновеното доверие. Надявам се, че тази среда, тези благоприятни условия ще позволят да се реши сложния проблем с спестяванията на харватските граждани в Словенска банка. Имаше въпрос за сложности в процеса. Да, времето ми е ограничено, за това ще подчертая значението на някои глави. Разбира, всички глави за нас са важни, но освен глава 23, за което говорих много днес, също важна е глава 22, регионална политика и структурни фондове. Ние знаем колко е важно да създадем изградим административен капацитет. Това е един от основните ни приоритети. Това е сложна задача, но ние работим по този въпрос. Нашата цел на този етап не само да доведем тези преговори до успешен завършек, но също така да създадем административна структура, която да гарантира ефективното функциониране на Харватска и се радва на всичките предимства, които предлага членството в Европейския съюз. Нашата единствена цел, крайна цел не е да закрием главите. Не, ние искаме да покрепим капацитет на Хрватска във всички сфери. Ние искаме да бъдем член на Европейския съюз и реално да покажем на Европейския съюз, че ние сме достоен член. Благодаря ви. Много добре. Комплименти, грация. Много добре, благодаря ви. Моите комплименти. Това бе една приятелска среща, интересна. Видяхте колко много колеги бяха тук, проявиха интерес, зададоха въпроси. Вие дадохте много прецизни отговори. Пожелаваме ви успех, за да може вашия процес наистина да бъде доведен до успешен край. В 18 часа ще продължим заседанието с следващата точка от дневния ред. Така че след около 15 минути. Ja, tu, ja, ja, si meni nekao skrati, ja. Ja, to je došlo, prvo, pa neko poznana, već to ste

Colleghi, visto che siete quasi gli stessi di prima. Уважаеми колежки и колеги, виждам, че съставът в залата е същия, така че можем да приключим с тази техническа пауза и да продължим с следващата точка, а именно стратегията на комисията относно разширяването за 2009 година и държавите от Западните Балкани, Исландия и Турция. Трябва да ви кажа, че за мен е чест да бъда докладчик по тази тема. Макар, че всъщност изпълнявам само официално тази функция, защото същинската работа по изготвянето на този продукт бе извършена от колегите. Благодаря им за това. Те водиха интенсивен диалог с страните, които желаят да се приближат към Европейския съюз. Благодаря наистина много сърдечно на всички, които работиха по темата. И ще ви е, и ще ги подканя да се спрат на някои акценти по време на разискването. Във връзка с е, предложението за резолюция, ние трябва да си даваме сметка, че е необходимо да действаме експедитивно и да изпреварим съвета. Трябва да продължим работата, е, подета от комисията във връзка с стратегията за разширяване и да продължим тази работа, докато постигнем съответното решение. Постигнати са успехи. Мисля най-вече за източните части на нашия континент. Можем да се гордеем с направеното през настоящата година. Макар, че има трудности, ясни, но изразени трудности във връзка с интегрирането на държавите които са свързани и с различната степен на демокрация. Но при всички положения не сме през 2003 година, когато страните от Западните Балкани бяха признати като страни насочили се към Европейския съюз. Утре ще продължим с темата доклад за напредъка на Харватия, Турция, Исландия. Ние проведохме среща с представителите на исландска делегация, която посети Европейския парламент. Исландия се сблъсква с трудности в рамките на економическата и финансовата криза, но Европейският съюз като цяло може да бъде доволен от е, постигнатото от страната, а също и от е, постигнатото споразумение между Харватия и Словения във връзка с граничните спорове. Това бе един силен импулс за хода на преговорите между Европейския съюз и Харватия. Ние се надяваме, че Харватия ще приключи скоро с преговорния процес и е, така както това е предвидено в протоколите, е, ще е, можем да открием пътя за пълноправно членство. А що се отнася до името на Другите държави, е, мисля, че и там ще се постигне напредък. Що се отнася до Босна, там е, процесът на реформи трябва да бъде ускорен. Развитието на преговорите, във всеки случай, надявам се, ще приключи успешно. По отношение на Турция, мога да кажа, че Турция все още не е изчерпала възможностите за постигане на добри резултати в различни сектори Да, по отношение на споразумението с, на спогодбата с Армения е постигнат напредък, но по отношение на свободата, религиозната свобода, все още има много неща, които могат да бъдат направени. При другите страни, Черна гора, Албания, трябва да кажем, че те е, са започнали реформи, които трябва да бъдат продължени. На добър път са при всички положения, в правилната посока се движат. За Сърбия ще кажа, че е, временното споразумение скоро ще бъде ратифицирано. Предстои да бъде ратифицирано. Така че аз ще се е, съсредоточа върху тези основни моменти. Но, както ви казах, същинската работа бе извършена от една експертна група. Видни експерти е, участват в работата на тази група. И за това ще помоля първо госпожа пак да вземе думата. Господин председател, благодаря ви. Аз ще се спра на три въпроса. Точка 12 във връзка с Сърбия трябва да не забравяме, не бива да забравяме, че по отношение на сърбите, които живеят в Косово, Сърбия е, така, изиграва една не особено е, приятна роля. Във връзка и с предстоящите избори до края на годината продължава с тези не особено положителни усилия на Сърбия. Така че за утре аз обещавам да подготвя едно допълнение към точка 12 във връзка с тази неприятна роля на Сърбия. По отношение на точка 13, Босна и Херцеговина, аз също подготвям изменение, което утре ще внеса. Бих предложила да включим две точки или по-скоро два аспекта. От една страна да споменем, че ние приветстваме напредъка е, постигнат от е, Босна и Херцеговина по отношение на пътната карта е, и на второ място едно изменение се налага според мен, с което да посочим, че международната общност е била активна, може би в е, Босна и Херцеговина. Но ако това наистина е било така, то тогава е, е трябвало да е, прокара пътя за едно е, сближаване между отделните страни, а международната общност не е постигнала това. В точка 15 трябва да запишем Албания и е, Черна гора. Има въпроси, които трябва във връзка с Албания да се споменат изрично. Опозицията демонстрира имаме стабилно правителство от управляващата демократическа партия и една по-малка социалистическа партия като малък коалиционен партньор. Дори не съм се надявала, че това ще стане. Ето, че то стана е, и би трябвало да приветстваме това стабилно правителство и същевременно би трябвало е, да призовем опозицията да се върне в парламента, а не да демонстрира по улиците. Така че е, бившата опозиция на времето демонстрираше и аз много често съм я призовавала да се върне в парламента, за да бъде ефективна, за да може да работи успешно. Така че отново трябва да им напомним, че те са избрани за да работят в парламента, а не за да демонстрират по улиците. Това са измененията, които аз бих предложила и ще подготвя за утре. Благодаря на госпожа Пак. Много важно изказване. Колежката Омен Ройтен ще получи първа думата. Тя е докладчик по едно важно разширяване, а именно разширяването свързано с Турция. Благодаря, господин председател. Няма да ви отнема много време, тъй като утре ще обсъждаме доклада за напредъка на Турция. Смятам, че е важно да подчертаем някои от моментите в стратегията, предложена от комисията. Наличието на правова държава. Това е основният приоритет за Турция. И освен това има някои двустранни е, въпроси. Така че е, тези два аспекта би трябвало да се включат в нашата резолюция. Във връзка с Турция аз е, ще се спра най-вече на реформата в правосъдието, в съдебната система. Всички проблеми, които проистичат от Турция, се свеждат до това, че е, наистина съдебната система е независима, но не е, непредобедена. Така че реформата е необходима и трябва да се извърши в е, кратки срокове, а за това е необходимо е, Великонародно събрание. Другия проблем е свързан с Кипър. Ние имахме е, миналата седмица парламентарна делегация и в тази връзка разговаряхме за Кипър. Допълнението към е, споразумението с Анкара е, знае, че в момента се водят преговори, но какви ще са последствията, ако нищо не се направи в тази област е, през следващите години? Ето по този въпрос на всяка цена трябва да включим някакъв текст. Миналата седмица в рамките на GPC имаше е, вече изразени критични мнения относно изказванията на Ердоган в Иран. Той там е заявил, че да, ние сме добри приятели, ние, като европейци, също казваме да, добри приятели сме, но на всяка цена трябва да се засяга темата права на човека в Иран. Така че е, би трябвало заедно с нас да се обсъдят въпросите как точно ще процедираме по отношение на ядрената програма на Иран. Този проблем трябва да се включи а също и едно демократично отваряне към кюрдите е важен проблем. Известен напредък се наблюдава. Благодаря на колежката Аймен Раймтн. А сега колегата Нейт. Благодаря, господин председател. Всъщност си е, мислех, че първите оратори ще бъдат от ЕНП, но ето, че аз съм едно хубаво изключение. Да, е, мисля, че можем да приветстваме напредъка на, като цяло, но някои критични бележки имам към а, е, резолюцията по точка трета в английския текст. В точка трета всички страни се призовават да предприемат е, максимални усилия, за да преодолеят е, различията в е, мненията с съседните им държави. Но същевременно е записано however that such bilateral disputes should be resolved by the parties. До тук добре. Но веднага след това е записано отново, че това не бива да представлява пречка за е, присъединяването на страните към Европейския съюз. Е, тук ми се струва, че така, отиваме твърде далеч. Имаме вече опит с, с страни, които сме е, приели в Европейския съюз преди те да разрешат граничните си проблеми с съседите мисля, че е необходимо да преформулираме този текст. Както казах, е, твърде далеч отиваме с тази формулировка. Що се отнася до Харватия, съвсем искрено се надявам и пожелавам на Харватия съвсем искрено да приключи с е, преговорите през 2010. Питам се обаче, дали трябва така експлицитно да го формулираме тук – Бихме могли да кажем просто, че се надяваме колкото е възможно по-бързо да приключи процеса на преговорите, ако е възможно до средата на 2010. Все пак е, не така категорично, както е, е формулирано в момента. Е, тук бе и главният преговарящ и ние разговаряхме с него и естествено нещата не могат да се фиксират с такава категоричност. И сега по темата Турция. Аз говоря не от името на моята политическа група, от е, мое име. Казвайки, че по отношение на Турция, като че ли назрява едно недоразумение от една страна. Казваме, че е, Турция трябва да предприеме всичко възможно, за да се подобри положението и че се правят много неща. И също времено призоваваме турското правителство да координира някакси външната политика с нас. Е, има диалог на равнопоставеност, интерпари и в такъв случай, да, наистина има и съгласуване на външнополитическите действия. А когато диалога не е на основата на равнопоставеност, тогава един я казва на другия това направи, това направи, това направи. По отношение на разрешаването на проблема с Кипър, е, мисля, че апелът, призивът трябва да бъде и към двете страни, за да може да се разреши проблема. Не само към Турция, но и към Кипър. Това са най-важните ми бележки, господин председател. И във връзка с тези е, бележки аз ще подготвя изменения и ще ги внеса. Съгласна съм с е, казаното от госпожа Пак във връзка с е, облегченията във визовия режим за Босния и Херцеговина и Косово. Наистина по една методика, така да се каже, би трябвало да свържем нещата. Включително и с визовите облегчения. Е, да кажем, единия малко по-рано ще получи е, визови облегчения от другия, но по принцип по един метод, е, по един начин трябва да действаме. Благодаря ви, госпожо Нец. Вие не сте единственото изключение, което правя. Същото се отнася и до колегите от другите партии. Естествено, че всеки има право да се изказва. Благодаря, господин председател. Първо, това е добър доклад. Нямаме сериозни възражения. Очевидно е, че докладът е направен добро сътрудничество с страните, които са предмет на доклада. Това е добре. Разбира се, това не е доклад за цялата стратегия, но за документа за разширяването спрямо Исландия, Западните Балкани и Турция. Но мисля си, че добре е да споменат някои от основните проблеми и основните тенденции. В продължение на много години хората в Европейския съюз, политиците в Европейския съюз използваха реформата на Европейския съюз като претекст, който да е пречка пред разширяването. Сега с Лисабонския договор имаме вече извършена институционна реформа и може би трябва да споменем, че сега Европейският съюз е по-подготвен да продължи с разширяването. Смятам също, че трябва изрично да посочим въпроса с либерализирането на визовия режим. Особено за Албания, Босна и Херцеговина или като общ въпрос. Е Този проблем е много важен за региона – добре е да се надгражда върху вече извършенето в сферата на либерализацията на визовия режим. Нещо, което вече е било направено от нашата парламентарна комисия. Мисля си, че е добре да повторим още веднъж нашата позиция. Също така смятам, че може би трябва да се промени структурата на някои места. Може би трябва да се добави към параграфите, в които се говори за регионалното сътрудничество, да се добави необходимостта от по-нататъчна либерализация на търговията, тъй като някои страни все още изостават в тази сфера. Има нещо в стратегическия документ на комисията, което смятам много, че е много важно и смятам, че трябва да го посочи в нашата резолюция, а именно необходимостта гражданите на тези страни, администрацията на тези страни да бъдат по-близо до Европейския съюз. Ние много често говорим за нашите граждани, за нашите национални администрации, но е много важно тази политика по информиране и специалните мерки да се прилагат, за да могат гражданите на тези страни да бъдат доближени до Европейския съюз. Това да не бъде само административна дейност в тези страни, но и гражданите трябва да бъдат в постоянен диалог с европейските институции. И последна бележка. Госпожа пак като че ли напуска залата? Не. Но за Албания. Разбира се, съгласен съм с госпожа пак, че не е добре да бъдат споменати Албания Черна гора в един абзац, защото имаме различни тенденции, различни събития в двете страни. Ще кажа, че не можем да говорим за добри политически условия в Албания и добре функциониращо управление, ако половината от депутатите на парламента не участват в работата на парламента. Разбира се, ние можем да призовем опозицията, но също така трябва да отчетем, че ако опозицията е извън парламента, може би тя има своето основание за това и може би ситуацията не е чак толкова лесна. Трябва да споменем това, но трябва да разгледаме ситуацията в Албания по-отблизо. Не смятам, че опозицията в една страна, която иска да стане член на Европейския съюз, трябва да бъде извън парламента, но смятам, че трябва да следим ситуацията много внимателно. Благодаря ви. Господин Талер, докладчик по бивша Югославска република Македония. Благодаря, господин председател. Аз бих желал най-вече да подчертая значението на резолюцията. Най-общо погледното това е един добър текст и е важно преди края на декември да изпратим едно политическо послание – Региона на Западните Балкани трябва да попадне и да остане най-вече в фокуса на европейския интерес, в, фокуса на интереса на Европейския съюз. Имам чувство, че понякога проявяваме рутина, инертност по отношение на този регион. Добре Европейския съюз да се занимава с Иран, Афганистан, с ам, кризата в ам, световния климат и така нататък. Но трябва да се завърнем а, пред собствения си прак и да намерим стратегия за интегриране на Западните Балкани. Аз а, залагам много на новото правителство в Гърция. Гърция трябва да изиграе една важна роля. Нещо, което а, Гърция пренебрегна през последните години. Европейският съюз няма да бъде сериозен фактор на силата без интеграцията на Западните Балкани. Ние не можем да живеем с иллюзията, че можем да си позволим да изолираме този регион, защото без тези държави не бихме могли да бъдем нито успешни, нито продуктивни като съюз. Затова смятам, че в графиката и по-точно времето за тази резолюция е много подходящо. Искаме да подобрим текста, да го усъвършенстваме, но не бива да го превръщаме в коледна ЛХ и да го претоварваме. Що се отнася до Македония, е, Албания, смятам, че текстът е много добър. Recent Agreement on the Border Demarcations of Kosovo. Това е текст, който трябва да бъде включен е, задължително. Тоест, това е, е един пример за това как отговорно се е, търси решаване на проблемите. Правителството в Прищина и Скопие правителствата в тези а, е, два града а, е, са подходили правилно към проблемите и а, е, ни показват как се решават проблеми в тази част на Европа. Благодаря а, господин Талер, председателят. Тази първа фаза бе фазата на координаторите и докладчиците. Аз не съм наложил време за изказвания, но сега вече виждам, че се налага да контингентирам времето, защото мнозина искат думата. Не съм сигурен дали заместник членовете могат да получат думата, но започваме с госпожа Женако две минути. Е, Благодаря, господин председател. Поздравления за този текст. Няколко коментара бих желала да направя, а утре ще представя изменения. Моите коментари касаят цифри 9 и 10. Всички политически партии в страната са много малки като формации и тяхното наименование също е сравнително кратко. Мисля, че двете страни трябва да се споразумеят за някакви чужди имена. Става дума за бивша Югославска република Македония и Гърция. Те трябва да се обединят около чуждици. Аз не бих искал сега да натоварвам пътя на която и да е страна, пътя към присъединяването на, към Евро, Европейския съюз, но все пак между тези страни все още има различия и не може да се изхожа от това, че компетент че е, държавите членки на Европейския съюз трябва да полагат всякакви възможни усилия за приемане на нови страни. Мисля, че Европейският съюз, разбира се, трябва да оказва подкрепа, но нека не забравяме, че става дума и за солидарност и е, ще ви представя утре съответните изменения. Благодаря сега. Две минути, госпожа Ибрисевич. Благодаря, господин председател принципно мога да подкрепя казаното от госпожа Пак. Все пак обаче бих желала да се спра накратко на няколко други момента и да внеса едно изменение. Има няколко точки, които са общи за всички държави Балканите. Става дума за борбата с организираната престъпност, корупцията, сътрудничеството с Международния ем, наказателен трибунал и така нататък и така нататък. Има няколко е, точки, които не са последователни. Става дума за сътрудничество с Международния наказателен трибунал точка 2, да, но Е, тук се посочват някои страни по именно, говори се за борба срещу корупцията. Това не бива да се прави и това е в сила за всички страни, защото иначе а, стъпките са непоследователни и неправилни. А, искам да спомена Сърбия, например. Тя също има някои проблеми. И не бива да поименно да споменаваме а, страни по определени точки, без да изброяваме всички, защото всъщност а, и за други страни а, се отнасят същите проблеми. По отношение на Босна съм съгласна с госпожа Пак, че този текст не е особено удачен, но има други неща, които са добри и тук съм съгласна с госпожа Пак, но ще внеса а, едно изменение. Що се отнася до границата а, между Косово и Македония също, председателят, благодаря ви, а, госпожо колега. Сега господин Ковачев. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да направя общо изказване, тъй като в момента обсъждаме проекторезолюцията за документа на комисията за разширяването за 2010. А утре ще обсъждаме предложение за резолюции за всички страни по-отделно. Затова трябва да гарантираме това, че няма сериозни разминавания между обсъжданата в момента резолюция и резолюциите за отделните страни. Например, в точка 9 виждам, че за Македония се казва, че е посочена дата за започване на преговорите, докато в доклада е, за Македония на господин Талер се говори, че близко бъдеще ще започнат преговорите. Освен това, през последния мандат Европейския парламент посочи, що се отнася до Македония, че има проблеми между Македония и съседните и страни, което се отнасят, например, до съдържание на учебниците по история – Смятам, че историята не трябва да се използва за целите на политическата конюнктура. Македонските власти трябва да гарантират също така правото на лица, които искат да изкажат, че те са от различна етническа принадлежност в македонската, че те трябва да имат това право да заявяват за своята етническа принадлежност. Госпожа Копа, заповядайте. Две минути. Благодаря, господин председател. Поздравления за представения текст. Действително сте се опитал да обхванете тази динамика на разширяването. В последно време става все по-важно, особено във връзка с Турция, да се говори по този въпрос и ние винаги сме се застъпвали за това в текста да не се вписва думата присъединяване. Но тук, когато говорим за Балканите, явно трябва да бъдат включени и други разсъждения. Това е един текст, който показва, че Европейския парламент желае Европа да върви по посока на перспективи. В текста се признава а, напредъка по определени въпроси. А, аз бих предпочел, ако в последното изявление на господин Хамас по отношение на напредъка на Сърбия във връзка с, с Международния а, наказателен съд за бивша Гославска република Македония. Явно в съвета има много ам, така, възражения, особено що се отнася а, а, до определени точки. Все пак, а, като цяло, сътрудничеството е положително. Двустранните теми не са важни и те не би трябвало да а, препятстват присъединяване, разширяването. Важна е реалността и трябва да се попитаме как, кои проблеми следва да бъдат решени преди е, присъединяването и кои въпроси задължително трябва да бъдат а, а, решени а, при запазване на перспективата за присъединяване. И тук искам да се съглася с някои а, колеги, които казаха, че тук трябва да бъдат добавени определени моменти. Съвсем ясно и еднозначно обаче трябва да се говори за добро а, партньорство и то особено с а, Гърция. А, в Егейско море имаше големи проблеми на военно равнище. Благодаря. Брида, две минути. Благодаря, господин председател. Само две неща свързани с Исландия. Това е точка 16 в предложението за резолюция. Първо, Властите в Исландия много искат Исландия да стане член Европейския съюз. Те отговориха много бързо на въпросника на комисията, само за 6 е, седмици. И слушахме господин Йохансон, посланник е, към Европейския съюз и сега главен преговарящ. Той каза, че той иска комисията да отговори бързо на отговорите на въпросника, тъй като исландците много бързо отговориха на въпросника. Това е важно поради разликите, различията между политическите партии и обществеността, що се отнася до присъединяването. Ние се срещнахме с делегация от парламента на Исландия и видяхме, че съществуват много сериозни различия между политическите партии и обществеността и това трябва да се отчете и с тази цел ще внеса съответните изменения. Благодаря ви, господин Парейда, сега за две минути. Господин Маврониколас. Благодаря, господин председател. И аз ще кажа нещо по текста във връзка с Турция. И по-специално връзката Турция-Кипър. Текста именно от тази гледна точка е незадоволителен. Не бива да забравяме, че Кипър е член на Европейския съюз. Турция не е член на Европейския съюз, за разлика от Кипър, не прилага е, протокола от Анкара и все още не е отворила летищата. И на двете срещи, е, проведени на острова, Турция не показа желание за постигане на споразумение относно двете държави. Има проблеми, които засягат не само Кипър и Турция. Има проблеми, които засягат целия Европейски съюз. През декември Може би ще бъдат постигнати е, положителни резултати в разговорите между Кипър и Турция, но все пак е, трябва да бъдем по-предпазливи относно перспективата за присъединяване е, на Турция, най-вече във връзка с отношенията с Кипър. Колегата Кукър. Благодаря ви, господин председател. Ще споделя моята загриженост ние обединяваме различни страни в една резолюция. Много страни, различни страни, в някои случаи изключително различни страни. Смятам, че документът трябва да бъде много балансиран. Той трябва да запази деликатното равновесие. Някои изменения, които бяха споменати тук от Торис Пак или Ане Минец, мисля, че ще помогнат за балансираността. Но мисля, че трябва да бъдем много деликатни в промените. Ако ще говорим подробно за всяка една от страните, мисля си, че това няма да доведе до нищо положително. Защо? защото по този начин може би ще обърнем повече внимание на всяка една страна, но документът трябва да бъде последователен. Затова ви призовам, господин председател, да поемете водеща роля, за да гарантирате този документ да е добре балансиран, да се спазва равновесието. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кукан. Ще кажа в заключение нещо, което може би до някъде засегнах и в оводните си думи. А, но господин Касолидис има думата. Благодаря, господин. Правя една бележка от общ характер. Когато беше казано, че трябва да се обърнем и към двете страни в усилието да се реши кипърския проблем. Въпросът е кои са тези две страни? Защото ако чуе мнението на Турция, според не страни са двете общности в Кипър. Но тогава трябва да помислим каква е позицията на Турция, която е кандидат член Европейския съюз и която извън тези две страни и по какъв начин тя може да гарантира безопасността на Кипър. Grazie onorevole Casulidis. Passiamo ora ai supplenti. Onorevole Svensson per due minuti. Tack så mycket herr president. Jag skulle vilja säga några ord om... Благодаря, господин председател. Ще кажа няколко думи по точка 11 въпроса, свързан с кюрдите. Мисля, че наистина е крайно време да се разговаря съвсем конкретно във връзка с младсинствата в Турция между Вселенския патриарх и правителството има напрежение. Това е ясно. Някои е, духовни семинари се затварят. Правителството започна диалог, но независимо от това, че бе заявено, че всички общности трябва да бъдат обхванати, все пак е, ние трябва да настояваме за малко повече конкретност. Кои точно общности се имат предвид? Имам предвид християнските общности в Турция. Освен това, когато говорим за Турция, е важно да посочим за какво точно става дума. При преговорите с тази страна, кои са препани камъните, кои са деликатните и сложните проблеми при преговорите? Ние желаем да продължим е, преговорите и някой ден Турция да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря, господин Свенсън. Колегата Вайгъл, докладчик в сянка за Харватия. Бих желал да благодаря на председателя за краткия и същевременно доста обхватен текст. Не смятам, че текста трябва да бъде разширяван и допълван, но все пак имам някои бележки. Съгласен съм с е, предложението за по-предпазлива формулировка в точка трета. а именно, че е, двустранните все още неразрешени въпроси трябва да се разрешават само от двете страни. Когато става дума за гранични спорове, тези въпроси са от много по-голямо значение и за това за утре възнамерявам да подготвя изменение, което да внеса една по-различна формулировка на параграф 3. Когато говорим за Косово, трябва да подчертаем отговорността на косовското правителство за закрилата е, на е, сръбското мълцинство. Това е важно от гледна точка на взаимоотношенията с съседна Сърбия. Сърбите в Косово все още не се чувстват сигурни и достатъчно защитени. Освен това, по отношение на Албания и Черна гора, наистина съм съгласен с предложението е, двете държави да бъдат разгледани в е, два параграфа, два отделни параграфа, а не в един. Така ще можем по-конкретно и точно да подчертаем е, постигнатото от двете страни. А сега имаме истински е, преводачески проблем. А, вие желаете да вземете думата, но трябва да бъдете наистина много кратък. И след това комисията също желая да вземе отношение по въпросите. Така че, господин Коцумайцкус, много-много кратко. Да, господин председател. Вие също бяхте много кратък и аз ще последвам примера ви. Благодаря първо за проекта за резолюция, който предлагате на нашето внимание и който обсъждаме. Обявявам се за това балканските държави да получат европейска перспектива. Но естествено, отделните държави трябва да изпълнят критериите за пълноправно членство. Това е много-много важен момент. И доброто, добрите отношения с съседите, добросъседството е също един много важен момент. Госпожа Копова и други колеги вече се изказаха в този дух, аз съм съгласен с тях. Липсата на добросъседство не бива да се подценява е, не бива да казваме, това не е пречка за присъединяване. Напротив, е, това е много важен момент, така че една такава формулировка трябва да се включи в проекта за резолюция. По 3, 9, 10, аз, това са точките, по които очевидно ще се внесат изменения. Е, нещата са свързани именно с добросъседството, а то е тясно свързано с европейската перспектива. Благодаря, господин Комуцакос. А сега комисията. Господин доктор Тимо Суман. Уважаеми депутати, бих искал да благодаря на председателя за това предложение на резолюция, което отговаря до голяма степен на документа на комисията. Само няколко аспекта бих искал тук да представя, а в писмена форма ще ви предоставим по-подробна информация за съда в Хага. Формулировката е пълно сътрудничество с Международния съд за престъпление да бивша Югославия остава от жизнено важно значение. По точка 10 за бивша Югославска република Македония – Важно е да се реши проблемът с името, за да се премахне пречката пред интегрирането на тази държава в Европейския съюз. Точка 11. Турция постига определен напредък по посока пълно изпълнение на копенхагенските критерии. Това може да се спомена ни вече не се използва член 301 от наказателния кодекс на Турция, който ограничава свободата на словото. И в турското общество се води открит дебат, включително по въпроси, които преди са се смятали за твърде деликатни. Също така въпросът за фундациите и диалогът, който се, с който се ангажира правителството. Обаче, също трябва да се отбележи, че турското законодателство, свободата на вероисповеданието и свободата на словото не предоставя достатъчно гаранции в светлината на Европейската конвенция за човешките права. По точка 15. Албания два пъти е била приканена да продължи с реформите, преди комисията подготви своето становище. Могат да бъдат предложени формулировки в светлината на предложените процедури. Точка 16. Докладът отбелязва само, високото ниво на хармонизирането на исландското законодателство с европейското законодателство. Обаче светлината на общите копенхагенски критерии може да се отбележи добре установената демократична традиция в страната. Това е всичко. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и за това, че бяхте толкова кратък също. Отбелязах, всичко, което беше казано от вас, включително и от критичните ви бележки, за това, че Албания и Черна гора трябва да бъдат в отделни текстове, в отделни абзаци. Това, което казахте за Македония, също така имаше също така бележка, че трябва да не се а, набляга на отделни страни, по-скоро на един общ сценарий, също така сътрудничеството с съда в Хага. Аз ще работя заедно с всички вас. Имам желание да променя текста, така че да отразя вашите предложения. Крайния